Mes chers collègues, bonjour. Скъпи колеги, добър ден. А commencer? Ще започваме ли? Раничко е. Mais nous allons commencer. Nous ще започнем. Le projet d'ordre du jour. Проекта на дневен ред може да бъде прият в настоящия му вид, ако няма възражения. Не виждам такива. Може да намерите решенията на координаторите, взети по време на заседанието на 31 август в залата. Ако няма възражения до обяд, до 12.30, считаме, че решенията на координаторите се приемат. Сега ще започнем с една а, голяма тема, голямо предизвикателство, а именно международното управление на океаните. Най-напред ще дам думата на докладчика госпожа Монтейро, след което ще чуем докладчиците в сянка, както и всички, които искат да вземат думата, за да проведем дискусия. Ще чуем и Европейската комисия, която също ще ни изложи своята позиция. Заповядайте, госпожо докладчик. Благодаря, госпожо председател. Бих искала най-напред да благодаря на колегите за изключителната им работа по темата. Бяха внесени 34 изменения. Проведохме вчера първото заседание на докладчиците в Сянка, за да оформим евентуално компромисно решение. И в този контекст бих искала да подчертая, както и вие, госпожо председател, подчертахте, че международното управление на океаните е изключително важно. Това е голямо предизвикателство, което не трябва да забравяме. То засяга много държави членки, много региони и компании. Разбира се, това пряко засяга и европейските граждани. Комисията по транспорта има изключителни правомощия по 9, 5 и 10 точка и споделени такива по 1, 3 и 4. Необходимо е да работим усилено, за да не оставяме на Комисията по околна среда а, важните решения. Сега ще се спра накратко на съдържанието на становището. Подчертава се необходимостта от разглеждане на проблема на морските региони. Това може да бъде направено на един световен форум. Тук влизат бреговите региони, както и крайно отдалечените региони на Европейския съюз. Благодаря на ЕМСА, на Фронтекс и на ЕФКА. Бяха необходими големи ресурси, за да могат да свършат своята работа. Необходимо е да споделяме информация. за да можем да подкрепим тези региони, които се нуждаят. Морският транспорт е изключително важен. Трябва да имаме глобална световна схема на емисии. В момента работим в това отношение – не може усилията в това отношение да идват само от Европейския съюз и от никой друг. Замърсяването на морската среда е изключително важно. Необходимо е да намерим решение на базата на технологиите. Разполагаме с директивата за пристанищата, която трябва да бъде преразгледана – Да не забравяме бреговия и морския туризъм. В това отношение трябва да се прави по-добра оценка и да се смекчи въздействието върху морската среда. Това са основните линии на моето становище. Мисля, че ще мога да изляза с компромисни предложения, които да включват измененията на много от колегите, след което ще преминем към следващата стъпка. А тя е ефективно да разгледаме измененията и да излезем с един реалистичен отговор по отношение на управлението на океаните. Разбира се, не трябва да забравяме всички конференции, които предстоят в това отношение. Вчера заседавахме с докладчиците в Сянка и трябва да ви кажа, че според мен ще излезем с документ, който решава проблемите на регионите, които са в компетенциите на нашата комисия. Благодаря. Сега ще дам думата на колежката. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Както вече казах при първата дискусия по този доклад, че съм внесла доста изменения. Става дума най-вече за прилагането на екологичните стандарти по отношение на океаните като това означава естествено и спазване на споразумението за Световния океан и за прилагането на международните политически и екологични стандарти. Директивата за пристанищните приемни съоръжения всъщност е в центъра на всички изменения, които съм внесла. Започнахме вече разговори с докладчика и докладчиците в Сянка. Разговорите преминават в много добра обстановка, в конструктивен дух и благодаря много на докладчицата за това, че проявява готовност да се съобрази с различните виждания на политическите групи. Много се надявам, че ще продължим да работим в дух на доброто сътрудничество и съм убедена, че ако действително така продължим, ще постигнем и добър резултат. Благодаря. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Collega's, goedemorgen. Um... Добро утро на всички. За мен е удоволствие да продължа от там, където спря преждеговорившия. Аз също бих искал да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Наистина работихме в една чудесна атмосфера и е, това ще направи възможно постигането на компромис. А, бих искал да благодаря също така и на парламентарната комисия по околна среда. По отношение на океаните не трябва да се подценява економическото им значение, но и значението им върху околната среда и климатичните изменения. Това са различни аспекти, които трябва да бъдат отчетени. Те показват, че океаните е, са една екосистема, от която ние, хората, можем само да е, спечелим. Бих искал да направя няколко коментара. Подкрепяме идеята за по-голямо сътрудничество между МСА, Frontex и ЕФК. Това разбира се в контекста на спазването на принципа на субсидиарност. На въпроса за допълнителното финансиране за тези агенции. Всеки изисква допълнително средства, но ние смятаме, че може би те не са необходими незабавно. По-доброто сътрудничество би могло да увеличи ефективността, а ефективността не винаги изисква повече средства. Понякога с по-малко средства и по-ефективна работа може да се постигне синергия. Така че приканвам колегите да излезем с реалистично становище, в което да залегнат реалистични и постижими цели. Цели, е, свързани с околната среда, с е, океаните. Това е важно и за нашето бъдеще. Важно е да запазим екосистемите, да имаме добри международни споразумения за океаните. Това е изключително важно, за да имаме устойчиво синьо развитие. Благодаря, госпожа Мейснер. Благодаря, госпожа председател. Много сърдечно благодаря на Клаудия, която е нашия докладчик. Вчера проведохме едно заседание на докладчиците в Сянка. Орике вече спомена за това колко добро е взаимоотношението между нас и сътрудничеството много благодаря на докладчицата за това, че се е съобразила с голяма част от нашите предложения, а това вече е основа за постигането на добър резултат, на добър доклад. А, ние не сме единствената водеща <laughs> комисия в това отношение, но естествено транспортът и туризъмът са тясно свързани с политиката по отношение на моретата и океаните. И аз благодаря много, госпожо председател, за това, че извоювахте по отношение на така, устройството, е, териториалното устройство във връзка с е, моретата и океаните, изключителни правомощия на нашата комисия. Естествено, че ние винаги от, сме отговаряли и за туризма, и за транспорта, а, и в крайна сметка и за всичко това, което е свързано с морската политика и е, тъй като става дума за замърсявания на океани и морета. Е, Комисията по околна среда играе много съществена роля, но е, когато говорим за управление на океаните, е, околната среда не е единственото. Да, говорим за а, управление. Е, в случая, естествено, а, ние като комисия трябва да имаме възможност да кажем за всичко това, което според нас е необходимо във връзка с а, работата а, в морска среда, но и а, във връзка с всичко това, което можем да предприемем за тази среда и за управлението и, тъй като темата е изключително важна. Много неща вече бяха казани. Ще се спра специално на един аспект. Става дума за пристанищните съоръжения и естествено трябва да обърнем внимание на тези съоръжения. Когато става дума за серен оксид, изхвърлен от корабите, няма да ни помогне нищо само по линия на пречистателни станции. Трябва да направим нещо и по отношение на двигателите на плавателните съдове, така че да не се замърсява водата. Естествено и корабоплаването, и крайбрежния туризъм, и биотехнологиите и така нататък. И още нещо. Конференцията за океаните е, има една е, подгрупа си река, е, с която аз съм се ангажирала. Клаудия също е член на тази подгрупа. Още така, в началото на деня говорихме за всичко това, което е свързано с корабоплаването, с транспорта и е, предприемането на е, мерки за е, по-екологично развитие в този сектор. Междувременно вече съм подготвила и една подписка е, за въпросните изисквания, от които са необходими от наша гледна точка и трябва да се наложат като стандарти. Е, надявам се, че колегите ще ме подкрепят. Благодаря. Мерси Меснер. Благодаря, госпожо Майснер. Винаги е удоволствие за нас да чуем, че членовете на парламента организират подобен тип изложби, за да се повиши осведомеността, за да се справим с страха, който храним за бъдещето на нашите океани. Господин Кит Тейлор има думата. Заповядайте. Well, that's good. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. процента от а, територията на Земята е покрита с вода, което означава, че е голямо значение управлението на океаните. Аз съм впечатлен от работата на Клаудия като докладчик. Да харесва ми а, това, което се използвала като термин. За мен е удоволствие, че а, мога да ви потвърдя, че ще потвърдим по-голямата част от измененията и компромисните ви предложения. Ще има обаче а, някои допълнителни препоръки. В компромисите са включени замърсяванията от плавателните съдове, ефекта върху околната среда, върху островите, както е засегнат и въпроса за компетенциите на офшорните газови и петролни инсталации. Очаквам да приключим работата по становището, но това, което мога да кажа е, че към този момент, в този му вид, можем да подкрепим по-голямата част от компромисните предложения, а ще продължим на 25 септември. Благодаря, господин Кит Тейлър. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ehm, ik heb... Благодаря, госпожо председател. Внимателно прочетох документа и още по-внимателно изслушах дискусията. Взех думата, за да ви напомня за какво говорим в случая. Говорим за океаните. Сред приятели сме, обсъждаме измененията, компромисите, но в крайна сметка говорим за суровата действителност. Казвам го, защото с нощи Свети Мартин бе унищожен от ураган, който се зароди в океана, който бе тласнат към острова. Ние седим тук в една сигурна сграда, но да не забравяме, че океаните, освен да предоставят храна, поставят началото и на силни урагани. Това беше първото, което исках да кажа. На второ място. Как ще действаме по отношение на замърсяването на морската среда? Някои технологии в момента се опитват да изтеглят пластмасовите отпадъци от морската среда добре е да се използват и по-малко пластмаса и найлон. Погледнете какво се случва в супермаркетите. Дори зеленчуците биват увивани в найлонови турбички. Необходимо е да имаме някакви инициативи на технологично развитие, за да може да се справим с замърсяването от пластмасови продукти. Това е от мен. Благодаря ви. Аз бих искала да ви напомня, че 70% от стоките в света се превозват по море. Госпожо докладчик, вие подчертахте, че днес океаните играят важна роля за околната среда. Но трябва да подчертаем, и заплахите, които са свързани с океаните в краткосрочен план, ако не бъдат предприяти действия. Океаните се превърнаха не само в търговска зона, но и в важни геополитически зони. И те ще се променят в бъдещите години. Прав сте, господин съдокладчик, като поставяте акцента върху пластмасовите отпадъци. Но това е едно от проявленията на много от явленията, които наблюдаваме в океана. Въпросът е, че в доклада обсъждаме управлението на океаните. Управлението на пристанищата, което се урежда на национално и местно равнище, няма нищо общо с океаните в световен мащаб. Да, найлоновите турбички са заплаха, но те не са единствените. Нека вземем предвид круизите. Те излъчват много емисии. Да, те подхранват туризма, но от друга страна се отразяват драматично на околната среда. Тези круизни кораби се отразяват на морската среда. Ако няма такава, няма да има и биоразнообразие, няма да има и хора. Така че доклада разглежда един изключително важен залог. Господин Ванденкамп иска думата. Заповядайте opmerking willen maken. Благодаря, госпожо председател. Един коментар по компромисно изменение 12 от НВ. Зная, че това не е в нашите правомощия, но бих искал да кажа следното. В отговор на господин Демес Макер. Компромисно изменение 12 там се говори за споделена отговорност между корабособствениците и пристанищните власти. Те имат споделена отговорност при справянето на проблема с отпадъците. Когато говорим за пристанищата, разбирам, но да говорим за споделена отговорност за отпадъците от корабите, споделена с пристанищните власти, струва ми се, че в това отношение трябва да бъдем по-предпазливи много кораби правят доста странни неща, а, след като са в открито море. И сега да подведем под отговорност пристанищните власти е, би било трудно, според мен, но ще да обсъдя въпроса с докладчика. Всички ние в нашата комисия трябва да направим така, че да има справедлива споделена отговорност, която да включва и пристанищата. Благодаря. Благодаря ви. Госпожо Майсна, искате думата отново. Да, аз съм докладчик в Сянка и за МВ и вчера говорихме и за компромисите на МВ. Още не сме се спирали на компромис номер 12, тъй като ни не стигна времето. Знае много добре за проблемите в Балтийско, тук край брежи, нещата са добре организирани, пристанищата всъщност също поемат част от, е, така да се каже, отговорността. Е, модела се харесва и има привърженици в Европа. Да, естествено, е, много важно е да се погрижим за това отпадните води и отпадъците от корабите правилно да се пречистват и да могат да се изхвърлят на <laughs> определени за това места, така че да подлежат на рециклиране. Благодаря. И така, господин Ван Денкам, получихте част от отговора на въпроса, който зададохте, както винаги. Благодаря ви, госпожо Майснер. Обръщам се към Европейската комисия и давам думата на господин Папа Константино от Генерална дирекция МУВ. След това ще дам думата на госпожа Отмар. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, най-напред е, бих е, искал да благодаря на докладчика госпожа Монтеро де Агиар за отлично изкопеният е, доклад. Благодаря на всички членове на тази комисия за много ползотворният подход и много Полезни документари. С удоволствие установихме, че внесени това проекто изменения приветстват съобщението на Европейската комисия относно Международната конференция за управлението на океаните и последващите си, които приемаме. За нас е много важно да имаме ясна представа за това какви действия ще предприемаме тук нататък. Това съвместно съобщение е важна стъпка напред, тъй като за първи път Европейската комисия и върховният представител за външната политика излиза с подобно съобщение с толкова много амбициозни идеи относно международното управление на океаните. Затова за нас е важно да получим и подкрепата на Европейския парламент, след като вече получихме подкрепата на държавите членки в съвета, за да продължим напред. Приветстваме също така и подкрепата ви за някои от ключовите действия в съвместното съобщение, като например международното планиране в областта на океаните и международните партньорства в областта на океаните. Всички тези ключови елементи на съвместното съобщение са вписват в един цялостен подход и докладчикът поставя акцента върху фактът, че цялостният подход е много важен аспект на цялата ни работа в тази област. Но важен елемент, който се открива в днешната дискусия е фактът, че океаните са изложени на взаимосвързани заплахи и предизвикателства. Затова и решенията, които търсим, трябва да са взаимосвързани. Също така, както, каза, както подчерта и госпожа докладчика, би следвало да работим съвместно с другите държави, с недържавни действащи лица, с частната индустрия. И това е, беше основната цел на международната международна организация, която ще организираме в Малта на 5 и 6 октомври под заглавие Нашите океани 2017 година. И се радваме, че е, тази наша инициатива се вписва в оценката на вашата парламентарна комисия. Уважаеми дами и господа, с съвместната ни декларация се опитваме да постигнем важна стъпка напред в изграждането на устойчива рамка за международно управление на океаните. Надяваме се Европейският парламент да остане наш партньор, отдаден на каузата и да подкрепи усилията ни. Благодаря ви. La parole est à vous. Госпожо Хотма, искате ли да вземете думата? Не. Госпожо докладчик, вие искате ли да вземете думата? Apenas uma consideração final depois de todos os... Е, Последен коментар, госпожо председател, след като изслушах колегите. Позволете ми да ви благодаря за подкрепата за свършеното до момента. За пореден път отбелязахме са важните въпроси, и следващия път, когато разглеждаме проекта от доклада, ще се придържаме към а, тази към тази цялостна визия, няма да се случаваме само върху отделни елементи, като пристанището, например, а ще имам, вземем предвид и въпросите свързани с околната среда и замърсяването на океаните. Благодаря ви, госпожо докладчик. Много внимателно ще следим конференцията, която ще бъде организирана в Малта на 6 7 октомври. Ще видим дали Комисията по транспорта може да се присъедини към вашата работа с предложения, а може би дори и с делегация от колеги. Ще разгледам какви са възможностите. Много е важно Комисията по транспорта да е навсякъде. Припомням ви, че гласуването на доклада ще бъде на 25 септември в 15 часа и 5 минути. Казвам 15 часа и 5 минути, защото ви оставим 5 минути да дойдете в залата. На 25 ще гласуваме и продължаваме с следващата точка от дневния ред. Адаптиране на някои на, на, към членове 290 и 291 от договора за функциониране на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието. Изпочва процедурата регулиране с контрол. Ще дам първо думата на нашия докладчик, след това на докладчиците в Сянка. След което ще изслушаме и становището на а, Европейската комисия. Господин Майер, къде сте? Вузет лаба. Да, благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички присъстващи. Става дума за адаптиране на правни актове, свързани с функционирането на Европейския съюз. Юри е водещата комисия. Междувременно вече се запознахме с измененията, които са внесени. Още миналия път при дискусията ви информирах за това, че става дума за един доклад, който е сложен от техническа гледна точка. Една голяма част от измененията, които са внесени, са всъщност от Обединената левица Независимо от това, че по съдържание до голяма степен те ми се нравят, не мога да ги приема, тъй като надхвърлят нашите правомощия. Склонен съм да подкрепя четирите изменения на АЛДЕ. Те са, според мен, обместни. От страна на социалистите до този момент не съм получил изменения и предложения за промяна, така че е, е логично да си мисля, че социалистите са съгласни с е, измененията, които предлагам. И така, това бяха уводните ми думи. Очаквам с интерес вашите изказвания. Е, Благодаря ви. да давам думата на докладчета в сянка. Господин Кор, имате думата. Благодаря, Действително става дума за технически доклад, свързан с адаптирането на правни актове е, е, е, и то във връзка с делегираните актове. Не съм очаквал толкова голям брой, 121 изменения. Ще подкрепим колегата Маер и приятите от него изменения. Много важно е да свържем, така да се каже, по-общия подход и да го съгласуваме с подхода, който предлагаме във връзка с техническите текстове, свързани с транспорта. Благодаря на господин Майер. Господин Зиле има думата. Робер Силе. Um, yeah, so, sorry about that. Now uh, things are going on and on all and this is coming. Um, съжалявам, малко бързо работим днес. От ЕКР подкрепяме ограничаването на периода за делегиране за период от 5 години без автоматично прообявяване. Също така предвършваме преразглеждане в рамките на определен период от време преди да се внесе предложение за автоматично удължаване срока на делегирането, което, доколкото разбирам, съвпада и с позицията на повечето колеги. Благодаря ви. Господин Радош, имате думата. Hvala lijepa. Е, ovog nacrta izvješća je na liniji zaključaka благодаря ви за проекто доклада. Той напълно съвпада с заключенията на Европейския парламент през 2013 година, когато обсъдихме темата, без да излезем с резолюция или конкретни заключения по отношение на измененията. Държа да отбележа, че Европейската комисия предлага измененията за международни инструменти да бъдат изключени от настоящото предложение. Докладчика подкрепя това предложение. Би следвало да използваме тук процедурата за делегирани актове и причината е свързана с заплахата за морската безопасност. Освен това, по отношение на международните, когато говорим за международните инструменти, би следвало да включим тук и заплахата, свързана с замърсяването, идващо от плавателните съдове, както и условията на труд на круизните кораби. Благодаря ви за работата. Надявам се да получа подкрепа останалите колеги. Благодаря ви. Обръщам се към Европейската комисия и давам думата господин Александро Савинуа. благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика и на останалите членове на вашата комисия за направените коментари. Съвсем накратко ще повторя казаното и мин предишният път, а именно Европейската комисия не подкрепя ограничаването на делегирането на правомощия за срок от 5 години. Комисията смята, че съветът и парламентът продължават да разполагат с възможността за отмяна на делегирането. Ето защо смятаме, че с това ограничаване във времето само ще се са нужни допълнителни средства. Това ще има въздействие и върху бюджета. Освен това, ако се очаква изготвяне на доклада за Европейски парламент в крайна периода, това също ще е свързано с допълнителни средства. По отношение на конкретните изменения, които не са свързани с продължителността на срока на делегирането. Ще се опитам да спра на всички тях, но ще го направя съвсем кратко, за да не осложняваме обсъждането. Изменения 111, 113, 115 и 121. По тях бихме искали да повторим казаното миналия път, а именно настоящата процедура, предвидена в разпоредбите, които засягат тези изменения, не попада в рамките на процедурата по регулиране и контрол. Те са свързани с член 5 на регламента от 2002 година. А при разглеждането, което обсъждаме днес, положението, което обсъждаме днес, засяга само процедурата по регулиране с контрол за това предлагаме да се изключат тези разпоредби. споменават се също така паралелно с някои разпоредби, които засягат процедурата по регулиране и контрол и други разпоредби, които не засягат тази процедура и по тази причина, според нас, и измененията, които споменах, надхвърлят приложното поле на положението, което разглеждаме. Изменение 109 е на докладчика. С него се дават нови правомощия да помощи на Европейската комисия да изключат от регламент 2770 всякакви правни актове или изменения на международно равнище, ако има опасност тези международни изменения да намалят равнището на безопасност на платното плаващи под европейски флаг или условията на труд на тези платови съдове. В съотношение отношение държа да отбележа, че Европейската комисия може да приема актове за изпълнение, които да изключат а, от приложеното поле всякакви изменения, идващи от международни споразумения. Затова не смятаме, че има нужда от приемане допълнително по-ограничаващо правно основание. Освен това, упражнението, с което говорим тук, е чисто техническо, т.е. Е приспособяване на съществуващо законодателство и не би трябвало с него да се създават ново законодателно съдържание. Има също така и препратка към Европейската комисия предпочита да има хармонизирано тълкуване на разпоредбите за присъединяване към протокола от древленост. Член 112 предвижда нови правомощия за Европейската комисия за изключване от първичното поле на директивата всякаква препратка към Марпол, ако се смята, че по този начин ще се намалят стандартите за безопасност. Едновременно с това Европейската комисия вече има възможност да приема актове за изпълнение, с които да се изключи от приложното поле на директивата всякакви изменения, идващи от международни споразумения, защо не смятаме, че има нужда от включване на подобни по-ограничаващи правно основания. Освен това, целта на Процедурата, която разгледаме, е чисто техническа и е свързана с международното споразумение с подбор и не бива с него да се създава ново правно правна основа. Освен това, по отношение на изменение 112 и 113, пряко свързани с директива 2519. Тя вече се преразглежда и съгласно, съгласно работната програма с 2012 година се предвижда преразглеждане на тази директива с законодателна процедура. Преди лятото беше разгледана в Комитет за подбор законотворчество и се очаква до края на 2017 година да се излезе законодателно предложение за измяната. Изменение 118 променя характера на акта за изпълнение, като Европейската комисия в делегиран акт. Целта е да има хармонизирана процедура за прилагане на задължителни ни разпоредби. Ето защо смятаме, че всички тези въпроси, свързани с хармонизацията, би, би следвало по принцип да се извършват чрез актове за а, изпълнение, а не чрез делегирани актове, се предлага в изменението. Последното изменение, което ще спомена е 120, което делегира на Европейската комисия нови правомощия да изключи от приложното поле на директивата, което обсъждаме, всякакви а, случаи за разглеждане на инциденти от страна на Международната морска организация. Европейската комисия обаче вече има възможност да взима актове за изпълнение за изключване на някои изменения в основа на член 23 на съответната директива, свързани с кодекса на Международната морска организация при разглеждане на злополуки в открито море. Затова не виждаме нужда от това предложение. Благодаря ви. Мерси Благодаря ви. Ако някой нещо е разбрал от това, което казахте. Защото прочетохте коментарите си изменение по изменение. Аз пък не съм чела измененията, за което съжалявам, скъпи колеги, но бих предпочел другия път комисията вместо да ни изчете позицията си, позиция, позиция, да обобщи цялостната позиция на Европейската комисия. Уверявам ви, че ако гражданите ни ни гледат в момента като заседанието се излучва, те нищо не са разбрали. Така че, моля ви други път да ни дадете обобщение на позицията си, а не да ни прочетете а, коментарите си изменени по изменени. Това разбира се доказва, че сте специалисти и си вършите работата, но не всички сме специалисти. Част от работата ни е да приведем на език разбираем за обикновените хора в на Европейската комисия. Господин Майер, имате дума. Да, благодаря много на колегите за изказванията. Те бяха много наброи. Благодаря и на комисията. Отчасти миналия път, когато обсъждахме темата, се спряхме на тези въпроси. Е, ще видим как ще протече гласуването и компромисните изменения са на масата. Благодаря ви, господин Майер. Припомням ви, че крайна срок за внасяне на изменения 14 е септември в 14 часа. Асистентите ме гледат с широко отворени очи, но ви уверявам, че това е крайният срок за внасяне на изменения 14 часа на 14 септември. Стратегия Европейна. Продължаваме с Европейската стратегия за интелигентни транспортни системи. А, се номер 5, извинете moi Извинете, продължаваме с точка 5. Обърках се, за което се извинявам. sera au vote 25 septembre. Ще гласуваме доклад на господин Майя на 25 септември, така че няма вече възможност за внасяне на изменения. Асистентите прави бяхте, следите работата ни. Добре. Сега продължаваме с предложението за решение за изменение на директива 2010 на клон 40 по отношение на периода за приемане на делегирани актове. Господин Майснер докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, Директива 40 от 2010 година, която е свързана с въвеждането на интелигентните транспортни системи. За нея става дума. Това бе в крайна сметка първия правен акт, който предвиди делегирани актове. До 27 август тази година комисията е, трябваше да издаде въпросните делегирани актове. Е, периода изтича е, и всъщност изтече, затова става дума за удължаване. Пет делегирани акта е, бяха прияти, става дума за електронните обаждания, за пътната безопасност, за сигурни паркоместа и паркинги за информационни и комуникационни услуги, неща, които са в интерес на всички и най-вече в полезрението на нашата комисия. До 2018 година обаче трябва да се предвидят други действия. И така комисията иска удължаване на срока. Ние смятаме, че това е уместно. Интелигентните транспортни системи са нещо, което ни занимава много активно и в контекста на цифровизацията на единния пазар. Естествено ще става дума за комплексни, е, интелигентни системи, за създаване на мултимодалния транспорт, е, за свързани интелигентни системи е, в областта на транспорта, за инфраструктура, която трябва да се завременява, така че е хубаво да предоставим тези искани правомощия на комисията за по-дълъг период от време. Съветът всъщност подкрепя едно такова предложение, но а, във връзка с а, програмата си за по-добро законодателство, съветът призовава комисията да разработи съответните предложения за осъвременена спецификация в редица области. Ние като парламент смятаме, че това също е добро предложение и би трябвало да подкрепим съвета. Ако успеем на първо четене да се споразумеем в пленарна зала, ще можем много бързо да е, е, въпросните изменения и то без да се налагат тристранни срещи. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Маса. Думата има господин Кох. Да, благодаря, е, госпожо председател. Благодаря на Гизин Майснер, нашия докладчик, е, който е свършил чудесна работа. Този доклад действително е, именно в ерата на цифровизацията и конкретно в транспортния сектор играе изключително важна роля. Става дума за електронните обаждания, най-вече за това да се спасяват хора да не забравяме и мултимодалния е, е, е, транспорт и това, което Гезини също спомена, за това колко важно е в крайна сметка да се развиват интелигентни е, транспортни системи, защото до голяма степен е, всичко вече зависи от това и в економиката като цяло. Така че е, трябва да отговарим на призива на комисията във връзка с тези правомощия. На всяка цена трябва да удължим срока. Съгласна, съгласен съм и с искането на докладчицата да подкрепим предложенията на съвета. Не виждам необходимост да внасям изменения. Благодаря. Благодаря, господин Кох. Господин Сили има думата. Благодаря, Гезине. За доклада държа да ви уверя, че ЕКР подкрепя позицията на Гезине, която предлага да, предложим, да подкрепим позицията на Европейската комисия. Съгласни сме с тази позиция. Смятаме също така, че е важно да дадем на Европейската комисия нужните правомощия, удължавайки делегирани акции с още 5 години. Да също така да отбележа, че с бъдещото технологическо развитие, нуждата от взаимосвързани интелигентни транспортни системи все повече и повече се увеличава. ЕКР също така е удовлетворено от между от факта, че между социалното споразумение за по-доброто законотворчество е взето предвид и се предвижда от Европейската комисия непрестанно да предвижда съвременява на своята работна програма по отношение на интелигентните транспортни системи. Благодаря, господин Силе. Госпожа Демонт има думата. Благодаря ви. Госпожо председател, съгласна съм с цялостният подход, който ни беше представен, но не бива да забравяме, че всяко правно решение би следвало да гарантира поне известна степен на последователност. Тоест би следвало да намерим решения, които да могат да се прилагат по еднакъв начин навсякъде, също така да осигуряват и нужната сигурност. Парламентът няма възражение, което е, с което аз съм съгласна, но основният, което ме вълнува е възможността за незабавна отмяна на делегирането в крайна сметка появяваме много голямо доверие в, Европейската комисия чрез това делегиране на Европейската Европейският парламент все пак трябва да може да осъществява поне известен контрол предвид факта колко важна е темата, за говорим. Говорим за технологически иновации и а, за това е много важно да, бъдем да сме в състояние да се намесим много бързо и в случай на нужда да използваме възможността за отмяна на делегирането председателката. Обръщам се към Европейската комисия. Добър ден, госпожо Депре. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейски парламент за неговата подкрепа и разбира се, в частност на госпожа Майснер. Държа да отбележа, че за първи път а, Днес в дневния ред на заседанието ви има две теми, които засягат интелигентните транспортни системи. Предложението за увеличаване на делегирането и Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи, което показва не само колко важно е, е темата за, нашата, за нас в Европейската комисия, но колко важна и за вас в Европейският парламент. Ще отговоря на някои от коментарите, направени от вашите членове. Госпожа Майсна каза, че е съгласна с позицията на Европейската комисия. Знам, че вие много държите на възможността да правите проверки на това, което което ние вършим, не само да наложите контрол, но в а, някаква степен да може после да се част от процеса, така че госпожо Демонти, съгласен сме с, с, с, тази, с това ваше желание, т.е. да бъдете част от разработването на мерките, не само да налагате контрол над изпълнението им много редовно заседаваме, много са промените в тази област, но когато а, искате, може да а, ни посетите, да се запознаете с нашата работа. Какъв, какъв е ключа към успеха на прилагането на интелигентни транспортни системи? Сътрудничеството, ако не успеем да работим сътрудничество с държавите, членки, с индустрията, с гражданите, значи не сме си свършили работата. Тук сме сега, ще продължаваме да работим и чрез оценката на директивата, за да видим дали ще, ще са нужни други изменения, изменения по същество на първо място. По всички положения, всеки един от процеса ще ви държим в течение. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Майснер, имате думата. Я, yeah, Благодаря ви. Много се радвам, че цари единодушие Изключително важно е колко е важно да е, удължим срока на тези правомощия, колко важни са интелигентните транспортни системи. Благодаря на госпожа Демонте за доброто взаимодействие. Е, до този момент не сме имали лош опит, но благодаря още веднъж за уверенията ви, че сте готови по всяко време е, да отговаряте на нашите въпроси и да се отзовавате на поканите ни за разговори. Много се надявам, че ще продължим по същия начин в нашата комисия да говорим и да работим заедно с комисията, защото действително бъдещето е в цифровизацията, а по този начин и с темата и и ТЕС. Благодаря много на докладчицата сянка за подкрепата. И аз ви благодаря, госпожо Майсна. Припомня ви, че крайният срок за внасяне на изменения този път е 14 септември в 14 часа. Виждам, че някой от сътрудниците ни се усмихват. Ами човешко е да се грежи но този път ви уверявам, че крайният срок е 14 часа на 14 септември. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, която е свързана с Европейската стратегия относно съвместните интелигентни транспортни системи. Ще проведем размяна на мнения с представители на Европейската комисия и госпожа така че, госпожо Депре, всъщност продължаваме с вас. Имате 10 минути на разположение, за да ни представите тази стратегия. Давам ви думата, след това ще дам думата на докладчика и всички докладчици в а, сянка. Ту, au contraire. Euh, nous avions préparé. Vous allez nous présenter pendant 10 minutes. Както казах, ще направите изложението си в рамките на 10 минути, след което докладчика ще има много въпроси към вас. Мога да ви уверя в този факт. Euh, peut peut-être les mettre à l'écran, comme ça euh, je commence. Може би е, да изложите презентацията ми на екрана. В слайдовете, които сме изготвили, ще се опитам да не се повтарям. Имаме ли месенджер? Може ли да не виждаме това, да видим слайдовете, ако обичате? Прекалено лично е. Да, благодаря. Исках да кажа, че вместо да повтарям съдържанието на стратегията, аз наистина съм готова да отговоря на всеки един въпрос. С тези няколко слайда съм се опитала да поставя нещата в контекст, за да може да видим как излязохме с тази стратегия, какви са целите, които желаем да постигнем. Тук виждате няколко неща в дясно са целите, които всички ние преследваме с нашата европейска транспортна стратегия. Това са много цели, които са свързани с пътната безопасност и с подобряването на превозните средства, превръщането им в по-устойчиви средства, намаляване на емисиите, намаляване на а, задръстванията, превръщането на транспорта в а, един добър сектор за хората, който ще допринесе за конкурентоспособността на нашата индустрия. Знаем колко е важен транспорта в това отношение. В ляво виждате развитието. Господин Кох в предишната дискусия заяви, че ITS е много важен за бъдещото развитие това отношение има три тенденции. Напредване по отношение на интелигентните транспортни системи, напредък по отношение на свързаните превозни средства и напредък по отношение на автоматизацията. Колкото повече напредваме в тези три отношения, толкова повече разбираме, че трябва да се стремим към конвергенция на различните елементи. Това, което ние наричаме съвместна интелигентна мобилност. Това е визия, в която стратегията съвместни интелигентни транспортни системи или стратегията СИЦ бе разработена. Какви мерки предприе Европейския съюз в това отношение? Тук все още не говорим за законодателство. Много бе е, направено с заинтересованите страни. И това е в първата кутийка, която виждате, платформата е, свързана с заинтересованите страни. Преди няколко месеца ви представихме резултата от платформата СИЦ. Предприехме няколко инициативи в това отношение, използвахме европейско финансиране – Имам още два слайда, но ми се искаше първо да ви представя един общ обзор на инициативата и на това, което бе направено от гледната финансирането. Следващия слайд, ако обичате. Преди да го разгледаме, обаче бих искала да кажа следното. Може би да видим целият слайд, ако не възразявате, всичко, което има на него. комисаря в началото на мандата си ми каза, кажи ми на къде сме се устремили. Доста труден въпрос беше това. Тук виждате някои данни. Моля ви, служете целият слайд, но всичко, което виждате тук, са просто индикации. Аз не разполагам с някаква топка, която, кристална топка, която да ми казва бъдещето. Ако погледнете в ляво, ще видите 2019 година и виждате, че ние все още сме в сферата на повишаване на осведомеността. Момент, в който се опитваме да разберем какво се случва. Много неща бяха направени относно системите за управление на МПС и надграждахме над действащите системи. Бежична система и клетъчна такава. Къде обаче желаем да стигнем? Желаем да стигнем до пълна автоматизация. И когато говорим за транспорт, искаме да гарантираме, че напълно автоматизираните автомобили работят добре – на първия сайт, слайд видяхте какви бяха целите ни в областта на политиката. Помните ли? Така че трябва да има някаква координация под някаква форма. Което означава, че започваме да координираме. Значи не е просто да сме осведомени за това, което се случва, а да има и координация – не гледайте на това като на позиция на комисията. Това не е позиция на комисията. Просто се опитваме да видим как могат да се развият нещата. Следващият слайд, ако обичате. Не този, следващият. Да, точно този. Казах, че исках да ви обясним какво правим. Откакто приехме стратегията СИЦ, предприехме много действия. 2014 година Създадохме платформата на заинтересованите страни. Вярвайте ми, когато работите в Европейската комисия, вие не знаете нищо. Нуждаете се от останалите, за да получите някакъв, някакъв обзор над нещата. Така че трябваше да се свържем с заинтересованите страни. Разбира се, говорихме и с държавите членки и с всички по цялата верига на СИЦ включително и далекосъобщенията. И така излязохме с тази визия. След което приехме стратегията СИЦ, а междувременно в рамките на механизма за свързване на Европа започнахме много проекти. Тези проекти, които идват от доста държави членки, много повече от тези, които виждате в стратегията СИЦ, тези проекти са изключително важни за нас, защото те ни дават възможност да разработим техническата спецификация, която може би ще бъде подкрепена и от доклада на госпожа Майснер, който ще бъде прият от Европейския парламент. Ще работите на този доклад, но това ще ни позволи да имаме европейска рамка. Целта ни е 2019 година. Не защото тогава ще има законодателство, а защото заинтересованите страни вървят към тази обща визия. Те знаят, имат представа за рамката, начина по който тя ще работи. Така че тук не говорим за подход отгоре надолу, а за подход отдолу нагоре. Те знаят какво ги очаква. Много ви моля, нека да видим целия слайд, няма да навлизам в подробности, нека да го видим в неговата цялост. Искам да ви покажа, че ние а, разработваме редица дейности заедно с други колеги от Европейската комисия. Във връзка с а, свързаността, колегите от DG Connect поддържат а, връзка с сектора на далекосъобщенията и автомобилостроенето. Много държави членки е, също участваха. Някои от тях решиха да работят в по-тясно сътрудничество. А сега е, се правят изпитвания за технологиите от пето поколение. Колегите от DigiGrow, Генерална дирекция Растеж, започнаха една специална процедура, в която изготвят пътна карта. Скоро ще видим и резултата от тяхната дейност на 18 октомври. Така че виждате, че различните инициативи постепенно се сливат. Междувременно на неофициалния съвет миналата година през април държавите членки приеха декларация, така наречената декларация от Амстердам, в която се опитват е, да поемат политически ангажимент на европейско равнище. На срещата на генералните дирекции, заедно с е, различните държави членки, различните министри, обсъждаме напредъка, за да може да оформим бъдещите действия на европейско равнище. Това, което ще видите след малко на слайда, е големомащабният европейски проект. Няма да обяснявам всичко. Моля ви да сложите целият слайд, ако обичате. Точно така. А, чудесно. За да видите колко много неща се случват. От финансирането от 2016 година виждате какво сме планирали за напред. Това е бюджет, използван на европейско равнище, но той не отразява всичко. Много други неща се случват. Дейности от страна на заинтересованите страни, от страна на държавите членки. Казвам го, защото Европейския съюз прави много. Наистина, но не е сам. Ще спра до тук с общата презентация. Сигурна съм, че ще имате въпроси, след което ще ви отговоря. Благодаря, госпожо Дюпре. Господин докладчик, имате думата. Благодаря ви. Скъпи колеги, на Комисията по транспорта. Наистина вълнуващо събитие е, че обсъждаме Европейската стратегия в една област, която преди няколко десетилетия, когато се родих, щеше да бъде класифицирана като научна фантастика. Тук обаче вече не говорим за някакви мечти, за научна фантастика. Не говорим за действителна европейска стратегия, която ще бъде представена на нашите деца. И нашите деца ще живеят водени от тази стратегия. Надявам се, че е, няма да е, разчитаме само на 2040 година, когато очакваме пълна автоматизация – Очаквам напредъка да се извърши много по-бързо. За това обаче трябва да има институционално сътрудничество. Добре е, че обсъждаме съобщението на Европейската комисия, а, а до есента ще разполагаме и с доклад на Комисията по транспорта. Виждаме, че Европейската комисия работи от дълго време за интелигентните автомобили, за стратегията в това отношение. Транспортният сектор трябва да взема предвид безопасността, ефективността и устойчивостта. Това трябва да бъдат трите аспекта, които да ни ръководят в нашата работа. Цифровите технологии са най-важните двигатели в този процес. Значението на цифровите технологии е голямо. Те дават възможност да се предават данни в реално време между различните участници в уличното движение. Бихме могли да използваме тези ресурси много по-ефективно и да намалим броя на пътно-транспортните происшествия. Можем да разработим мултимодална система, която да ни позволи да се е, превозваме от точка А до точка Б. Но с тази стратегия са свързани много други аспекти. Намаляването на емисиите, на а, замърсяването. Много ви моля, изчетете съобщението на Европейската комисия, защото така наистина ще получите една добра представа за предимствата от тази стратегия. Миналия месец аз и колегите ми се допитахме до 30 организации и представители на сектора на далекосъобщенията и автомобилостроенето. Срещнахме се и с специалисти от Европейската комисия, както и с представители на държавите членки. През последните години настъпи коренна промяна в програмата. Цифровизацията на европейската индустрия води до автоматизиран транспорт, а този автоматизиран транспорт се превърна в а, а, централен въпрос. Благодаря на Исмаил Ерто, който организира петата платформа за автоматизираното шофиране – Като докладчик бих искал да задам някои въпроси на комисията. Може би няма да може да ми отговорите днес, но ще се радвам, ако може да го направите в бъдеще. Амбициозни сме, говорим за два периода, 2019 и 2030 година. Очакваме в края на периода да имаме пълна автоматизация. У нас в Холандия обаче ние вече ползваме тази система. В други държави членки все още е немислимо да се въведе тази система, тъй като се използва широколентовия интернет. Говорим за нови превозни средства, но какво ще правим с автоматизацията на вече направените превозни средства? Не можем ли да ги автоматизираме? Това ще струва скъпо. Ще трябват много инвестиции. Ако не се подготвим на време, няма да може да въведем новите технологии. Това е изключително важно автомобилопроизводителите, представителите на сектора на далекосъобщенията ще кажат, инфраструктурата не ни влиза в работата. Инфраструктурата трябва да бъде финансирана от държавния бюджет. Взаимната свързаност също е изключително важна, за да може да се обмени информация между различните участници. Защитата на личните данни, защитата на личния живот – трябва да бъдат гарантирани. Нуждаем се от инициативи в това отношение. Обсъдих въпроса с комисаря Габриел. Помислихме как да осигурим защита на личните данни. Да помислим за честотите, които трябва да се използват, за лентите, които трябва да се използват. компаниите стигнаха до съгласие относно хибридните технологии. Бих искал да получа малко повече информация в това отношение. Обществото, гражданите също трябва да бъдат информирани. За тази цел трябва да се организират различни мероприятия. Бих искал да попитам каква е комуникационната стратегия на Европейската комисия в това отношение. Как ще осведомите гражданите? Предлагам на нашия председател Европейския парламент също да задели време и средства, за да информира гражданите. Работата ни в това отношение трябва да бъде по-видима. Европейските граждани също трябва да помислят за бъдещето, да помислят как да се включат в този процес. как Европейската комисия ще се справи с цифровото разделение в европейското общество, с цифровизацията на отделни зони. И накрая, с оглед на увеличаващата се цифровизация, е необходимо да помислим за защита от кибератаките. Трябва да имаме съвместна стратегия в Европейския съюз почитаеми членове на Европейския парламент и обръщам се и към представителя на Европейската комисия, наистина до този момент достигнахме напредък. Но в САЩ и Китай настъпва истинска технологична революция и ние като че ли се бавим. Бавно взимаме решения, а трябва да сме готови, за да посрещнем предизвикателствата, свързани с автоматизацията на превозните средства и отговаряне на нуждите на европейските граждани. Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Много ви благодаря, господин докладчик. Незабавно давам думата на господин Вин Ван Декамп. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е огромна чест да представлявам колегата Вирконен. Тя в момента е в Талин с бюрото на НП което ме радва, защото мога да взема думата по тази тема. Най-напред е, бих е, искал да благодаря на Европейската комисия за техният подход, изпълнен с ентусиазъм. Знам, че вашият екип работи с а, е, голямо желание по това досие. Знам, че Европейската комисия понякога действа малко бавно, затова и е толкова вдъхновяващо да видим как работите по тази тема. Имам няколко въпроса, които до голяма степен се вписват с казаното от колегата заместник-председател. Мисля, че можем да говорим за трета или дори четвърта индустриална революция, безспорно, но се питам дали Гражданите са наясно с този факт. Е, съгласен съм с е, колегата, като че ли е, индустрията има пълен контрол, а гражданите знаят ли какво се случва? смятам, че няма достатъчно информация за тази тема която да достига до широката общественост. Въпросът е до къде сме стигнали изобщо. Може би се движим прекалено бавно. Знаете, че в Китай няма демокрация, там всичко се решава от днес за утре. В Силиконовата долина има малко повече демокрация, но в крайна сметка бизнеса решава какво да прави там, защото той държи парите. А ние, госпожо председател, обединяваме 200 28, извинете, държави членки, голям брой генерални дирекции на комисията работят по темата и се притеснявам, че е именно този голям брой генерални дирекции в комисията, който работи по темата, може би забавя прекалено много процеса. Се питам, дали не изоставаме от 12 година насам има доста строги права за защита на личните данни в Европейския съюз и се питам как можем да продължим да работим в, по този проект с настоящите разпоредби за защита на личните данни. Бих искал да чуя конкретен отговор на този мой доста конкретен въпрос. Вярно е, че изявлението от Амстердам беше много интересно. Аз присъствах на произнасянето на тази декларация, но се питам, имаше някакви последици след тази, е, това, тази декларация? Държавите членки по-склонни ли са да обменят своят опит и да работят по трансгранични проекти? И се питам също така, дали е, смятате, да включите по някакъв начин компании като Мерцедес в тези преговори. Не знам, но може би всеки, всеки една от авио всеки една от автомобилните компании работи сама за себе си по този проект. Да се питам дали има някакъв начин Volvo да разговаря с Мерцедес по темата, например. Смятам също така, че няма да е зле да взема участие посещението в Силиконовата долина, предвидено за месец ноември. И ако имате някакви конкретни въпроси, това също би ни помогнало. Може би имам да мал, на малко пром... Пром... индустрия на шпионаж, като и без това ще сме там, на място. Защо пък не? Въпросът, който се поставя е как може да се гарантира безопасността на всички лични данни, които се използват за взаимосвързаните системи в новите автомобили, разбира се. И накрая, може би не е зле да си дадем въпроси за новата многогодишна финансова рамка. Знаете, че това е тема, която вълнува всички в момента. Да се питам дали и Европейската комисия, и в частност Генерална дирекция МУФ е в достатъчно силна позиция, за да гарантира, че именно тези проекти ще получат най- много средства, бих казала просто повече средства, това, което имаме нужда в момента. Благодаря ви, господин Винван Декамп. Уверявам всички, че през ноември да ни няма да се занимава с а, индустриален шпионаж. Ние сме само наблюдатели, които искат да видят какво се прави по други части на света. Това казвам до тук. Господин Теличка, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да започна с няколко коментара от името на нашият докладчик в Сянка, госпожа Нютенбърг, която по не може да присъства днес на заседанието, много го познавате и а, знаете колко много държи той на тази тема. Той, между другото, е и докладчик по темата в ИМКО. Мадей се смята, че системите и се са важна стъпка напред, за да се гарантира повече сигурност и ефикасност на транспортните системи. Важно е съвместните интелигентни транспортни системи да се прилагат в все повече превозни средства, но за да имаме нужда от много ясна регулаторна рамка. Колегата приветства стратегията за е, съвместни интелигентни транспортни системи, и също така настоява за по-бързото инсталиране на тези системи навсякъде. има е много, много ясна позиция относно правото на защита на лични данни на потребителите. Призовава Европейската комисия да гарантира, че се прилага изцяло общата рамка за защита на личните данни и също така производителите никога не бива да продават на трети страни съдържанието данните, които се задържат в даден автомобил без експлицитно съгласие. Също така подчертава колко е важно да има пилотни проекти за СИТС на трансгранично равнище. Те трябва да бъдат подкрепени от Европейската комисия и да получат нужното финансиране. Господин Ван Мивденберг очаква с а, нетърпение съвместната работа с докладчик, последните докладчици в сянка. Един коментар от моя страна. Не стана много ясно какво точно ще е, се състои посещението в Силиконовата е, долина. А, може би ние за да обсъдим въпроса с а, координаторите, дали също да отменим това посещение, ако ще се говори за на шпионаж, но много по-сериозно продължаваме да си говорим непрестанно, че играем а, водеща роля, но ми се струва, че малко е заставаме по отношение на търговските аспекти. Това, като каза Вин Ванденкамп, предизвика съгласието ми, защото той спомена, че Европейската комисия говори с много голям ентусиазъм. Най-важно е да знаем докъде са стигнали останалите, особено големите наши конкурентни, които имат относително съвместими с нашата регулаторна рамка, с които всъщност са реалните ни конкурентни. Да видим къде са слабостите ни, къде изоставаме и да се справим с тях. По никакъв начин не се опитвам да умалважавам това, което чухме днес. То е много важно, но ми се струва, че все още не сме се справили с истинските елементи, които водят до забавяне, за да се превърнем действително в лидер на световно равнище. Към момента обаче все още имам известни съмнения. Да, добре се справяме по някои сегменти, но е крайно време да сложим, да, да, да престанем само да се задоволяваме с политическа риторика и да видим къде са конкретните елементи, където имаме нужда от конкретни съответни решения. Благодаря ви, господин Теличка. Програмата за посещението ни в Сан-Франциско ще бъде изготвена и ще бъде обсъдена на следващата е, следващото състояние на координаторите, да сложим край на мисиите за индустриален шпионаж. Уверявам ви, че нито Джеймс Бонд, нито Кет Уолман са членове на тази комисия. Нашите посещения са с цел единствено и само наблюдение, но се убеждавам, че темата действително ви вълнува. Господин Зиле, имате думата. Благодаря ви. Аз също бих искал да започна с няколко коментара от името на господин Златовски, който е докладчик в сянка по това досие. Най-напред се благодаря на Европейската комисия за изложението, което беше много изчерпателно и много професионално представено. Господин Златовски би желал в доклада да бъдат включени следните елементи. Потенциалните опасности, свързани с личните данни в контекста на развитието на новите интелигентни транспортни системи, гарантиране на безопасни системи за комуникация между автоматизираните превозни системи и другата инфраструктура. На трето място подкрепа за европейските е, институции и научни изследователски центрове, които разработват такива технологии, особено улесняването на доста им достъпа до МСП до такива технологии. А, аз лично бих искал също да направя няколко коментара. Една от самите цели на стратегията е да се избегне разпокъсването на вътрешния пазар. Разбира се, и те системите могат да помогнат за това, но ми се струва, че към момента по сложен проблем е политическата съпротива за създаване на вътрешен пазар на транспорта. Знаете какви, колко силна съпротивата е от страна на някои държави членки и ми се струва, че понякога има е, желание да се възпрепятства разработването на наистина делегетни транспортни системи. От една страна инвестираме в този тип технология, от друга страна получаваме се по-голяма разпокъсаност на пазара. Затова ми се струва, че трябва да проявим малко повече политическа отговорност, за да се гарантира истинско сътрудничество и партньорство в областта на транспортният сектор и интелигентните спортни системи в него. по един случай ще изостанем от конкурентите ни, както вече беше казано нееднократно. Няколко думи за Вин Де Декамп, за това как липсна демокрация може понякога да помогне, как в Китай да вземат решенията се взимат заведнъж и в Силиконовата долина. Да, и Калифорния не е днес като най-демократичните щати в това отношение, но защо не споменем и Русия? Знаете, че Русия е отговорна за голям брой кибератаки по света в момента. И там също се работи много ефективно за разработване на съвместни интелигентни системи. Така че, нека сериозно да погледнем на въпроса. Решението очевидно няма да бъде намаляване на демокрацията и вземане на решение за един ден, но трябва да намерим някакви последователни, по-смислени решения. И накрая говорим за главното значение на сектора на автомобилостроенето и добрите връзки, които съществуват на сътрудничество между предприятията на автомобилостроителите и държавите членки. Имахме също така и много добър пазар по света, но Въпросът е, че все повече, повече автомобилите не се свещат само до техническата механиката на автомобила, но и до електрониката, която съпъсва тази механика и смятам, че трябва да положим усилия, за да насърчим когато способността на сектора автомобилстването в Европа за в бъдеще. Merci beaucoup, monsieur euh, Je vais vous Благодаря ви, господин Зиле. Ще ви дам думата само за две минути, защото бих искал... Извинете, ще ви дам думата след малко, но последно пасата комисията, ако ми се иска да обобщим по всички въпроси. Um, and... Благодаря ви приветствам стратегията. Надявам се да излезем с ясна, насочена към бъдещето рамка, която да е лесно и ползваема за всички производители. Няколко въпроса към Европейската комисия. Имате ли примери за конкретни проекти за съвместните регулаторни транспортни системи, за цената им и намаляването на отрицателното въздействие в околната среда и подобряване на безопасността на движението по пътя? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Майснер, имате дума. Yeah, Благодаря няма да удължавам нещата излишно. Много неща бяха казани. Всички ние се интересуваме много от автоматизираното шофиране, от интелигентните, свързани, автоматизирани системи. Благодаря много за слайдовете, които ни показахте. Ако правилно съм разбрала, пълната автоматизация в крайна сметка се очертава да приключи през 2045 е, е, сега питала съм се, не може ли и по-бързо и продължавам да си задам въпроса. До 2030 година ще има, така да се каже, е, съвместно кооперативно шофиране по основните коридори и е, може би имате по-точен график за това как точно ще се оборудва инфраструктурата, за да може действително по един съгласуван начин е, автоматизираното шофиране да навлезе в цяла Европа, макар и на някакви етапи. Е, финансирането, казано ми вече от по линия на ЦЕФ, т.е. механизма за свързване на Европа, ще дойдат парите. Е, не съм сигурна, че това действително може да стане единствено по линия на ЦЕФ. Е, е, имате ли някаква по-ясна и точна калкулация в това отношение? И още един въпрос, и други колеги говориха за това. Зная естествено, че с цифровизацията и с скоростта навлизаме така в едни полета, в които вече опираме до защита на данните и границите на тази защита на данните. Добре, хубаво е, може би, да помисли не само за бъдещето, но и за миналото. Ако, да кажем, от една определена е, кола или автомобил всички данни се предават на всички останали участници в движението, естествено това представлява проблем от гледна точка на защитата на данните, защото става дума за лични данни. Може би е, не точно вашата е, дирекция отговаря за това, както и не нашата комисия, но трябва да помислим естествено и за всички тези въпроси, свързани с личните данни. Оля, благодаря ви, госпожо Майснера. Ще дам думата на господин Исмаел Херток, който и в твитовете си ни припомни, че говори не само за автоматизирани автомобили, но и за автоматизирани камиони. Господин Херток, имате думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за добрите идеи. Безспорно, според мен, колеги, че бъдещето може да бъде добре е, подготвено, ако е, естествено е, превозните средства са в е, добра връзка помежду си, могат да комуникират, е, в прежа са Комисията междувременно вече е предприела много-много стъпки в това отношение и много неща са направени. Но сега ще трябва да се опитаме, естествено, да свържем всичко това. И по този начин да дадем е, и по-ясна представа на държавите членки, да им определим рамката, в която те ще трябва да действат. Тоест, е, общия подход трябва да бъде ясно очертан. Много неща междувременно се случват в Германия във връзка с автоматизираното шофиране, с свързаните транспортни системи и комуникациите. И в парламента се работи с много-много експерти по темата. Ние имаме също една платформа в това отношение. Някои от експертите са оптимисти, други са песимисти. Ние знаем, че винаги има едни степени на еволюция и е, като че ли между втората и третата стъпка обикновенно настъпват големите е, проблеми и колебания. И сега, направо към въпроса. Е, как е, на практика ще се гарантира финансирането? То е толкова важно. Как ще гарантира комисията е, това, че системите, за които говорим, действително ще могат да се разпространят в е, цяла Европа и е, ще преминават безпроблемно границите? Добре, аз живея, да кажем, в Бавария, в едно село, в което обаче интернет връзките не са чак толкова съвременни и след като там се действа по линия на системите, които е, през 2000-та година бяха, да кажем, е, уместни, но в момента вече са остарели. Как ще гарантираме всичко това в е, времето на цифровизацията? И още нещо. Говорим за 5G, нали това е пето поколение, за инфраструктура, която сме подготвили именно за въвеждане на пето поколение, но когато е, погледнем пътищата, ще видим, че става дума за автомобили, които са всъщност от различни поколения и съответно са с различно е, оборудване. Тоест, е, инфраструктурата, да кажем, ще бъде модерна, но автомобилите, е, които ще използват тази инфраструктура, няма да са е, толкова модерни. Е, как ще можем е, да се справим с този проблем и да дооборудваме, да, да кажем в някои случаи, автомобилите или просто да подновим автомобилния парк. Благодаря. Благодаря, господин. Ето, господин Нилсен има думата. Е, много ви благодаря. Благодаря ви и за много интересното изложение. Благодаря на докладчика за стъпителните му думи. Като комисия по транспорта, ми се струва, че ако разгледаме цялостно технологичен напредък, ако гледаме цялостно на напредък в индустрията с потребителите, би трябвало да имаме един много по-цялостен подход и да изискаме един много по-цялостен отговор на Европейската комисия. Знаете, че излезе пакетът за шосейният транспорт, в който се говори за каботажа и други важни въпроси, като тахографите, например. И в този контекст би следвало да припомним, че добавената стойност от наблюдението и контрола на новите технологии не бива да се подценява. Всъщност това е от ключово значение. Няма никакъв смисъл да разработваме строги правила за капотажа и по какво да друга тема, като например времето на шофиране и същото време за почивка, ако не наблюдаваме развитието на новите технологии, новите превозни средства, които навлизат на пазара имат съвсем ново поколение технологии, които значително могат да допринесат за подобряване на контрола и наблюдението. От тук нататък се поставя въпроса за инфраструктурата и инвестициите, които трябва да направят държавите членки и решението в техни ръце. Те трябва да решат в каква инфраструктура ще инвестират и може би трябва да изискаме от всички държави членки да въведат някаква форма на таксуване на движението по пътищата, било под формата на винетна система или друга такава, или да изменят път по пътищата. Знам, че има държави членки, които не са сходни да въвеждат подобно таксуване, но трябва да имаме много ясно ясна позиция. Струва мисля, че понякога комисарият е Булче малко отрицателно настроена към новите технологии. Смятам, че няма повод за подобни нагласи. Смятам, че би следвало да гледаме на тях положително. Госпожа Демонте, благодаря ви. Госпожо председател, благодаря и на Европейската комисия за презентацията. Бих искала да кажа няколко думи за пътната карта има визия за пълно автоматизиране до... Имаше поне преди такива предвиждания до 2025 година, но сега подходът е малко по-реалистичен и датата за пълна автоматизация се изтегля гледа напред в времето. Знаете, че има различни ограничения в това отношение. Някои са от технологично средство, други са свързани с инфраструктурата. И според мен това ще бъде най-сложният въпрос по отношение на автоматизацията. Бяха направени проучвания за пътната настилка, която се използва за инфраструктурата и е много възможно настоящата на пътна настилка и пътна система да не е задоволително, Автоматизираните превозни средства ще се нуждаят от много по-ясно очертани маршрути на пътищата, така че ще трябва да се инвестира много мащабно и в пътната инфраструктура. Беше споменат Европейския фонд за стратегически инвестиции като възможен източник за средства. Винаги сме смятали, че не бива да се използват средства от други програми, за да се плати за програмата Юнкер. Така че се питам всъщност за какви източници на финансиране говорим тук изобщо. Има ограничения и на равнището на държавната администрация. Когато заговорим за пътна инфраструктура, знаете, че често ще трябва да се работи и на равнището на местните регионални власти, които пък от своя страна често са изправени пред много затруднени положения заради пакта за стабилност и изискванията за економия. Господин Рике, благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко струва ми се, че дискусията е напълно хаотична и има цари пълно объркване. Ще се опитам да ви обясня за какво говоря. Мисля, че говорим за различни теми, които не са много свързани помежду си. Първо говорим за автоматизираните превозни средства, които сами по себе си, как пак казвам, са автоматизирани и а, са свързани с а, индустриалният процес за производство на автомобилно превозно средство. Тоест автомобила сам по себе си е автоматизиран. На второ място има производства, които са свързани. В момента вече съществуват а, а, такива системи, които дават възможност да се свърже с системата не само превозно средство, а самият шофьор да се включи в системи, които да му позволи да предвидят задръстванията по пътя, опасностите от пътното происшествия и тъй нататък. Пак казвам, тук говорим за свързаност на водача на превозното средство и тези платформи играят посредническа роля и в момента се развиват само на частно равнище. И на трето място говорим за инфраструктурите, които комуникират с превозното средство, като целта може да бъде улесняване взаимосвързаността, чрез взаимосвързване на превозните средства и свързване на превозните средства с пътната инфраструктура, но основната цел е да има контрол, контрол на трафика на пътя, контрол за нарушенията, контрол за винетната система, плащането на таксите или контрол при съвместното използване на автомобил от няколко човека, например. И тук вече е Важно се обсъдят формите на контрол, които могат да се обмислят. Така че като говорим за свързан въпрос, аз не знам, че с какво говорим за автоматизирани автомобили, за свързани системи, които да позволят свързаността на водачите или свързана инфраструктура. Така че нека моля да има много повече яснота, защото към момента дебата, дебата цари абсолютен хаос председателката. Благодаря ви, господин Рике, за това, че ни получихте, прав сте. Всички използваме горе-долу едни същи думи, но не всички разбираме да също под тях. Това е първият проблем. Втори проблем. някога може да се представи, че всички ще разполагаме с смартфони, преди 10 години дори. Кой може да си го постави? Абсолютно никой. Смартфонът е истинска революция в живота ни, но представлява и революция в начинът по който се придвижваме. Говорим за свързана мобилност. Тоест, говорим за свързани устройства, а не за свързани хора. А пък като второ нещо вече има и взаимосвързани хора. Така че бих искала да направя три коментара. Когато говорим за свързана мобилност или свързани хора, трябва да се върнем на първията констатация, че има разпокъсност по отношение на цифровизацията в Европа. От една страна, в градската среда има млади, суперсимпатични хора, които са напълно свързани и по-възрастни хора, които не са свързани, което разбира се води до разпокъсване. А свързаната мобилност принципно би трябвало да е насочена към всички, а не само към а, една малцинствена група от населението. И това трябва да бъде част от нашата регулаторна дейност, никого да не изоставяме. На второ място Доминик спомена и свързаните инфраструктури, т.е. превозна средство, което се свързва с светофара и от това научава, че може да продължи да се движи, тъй като светофарът е зелен. За какво говорим тук? Говорим за отворени данни. Дали изобщо Европейската комисия започва да се говори за тази тема? И съответно тук се поставя въпроса за цялото законодателство за защита на личните данни. Втората голяма тема, а третата голяма тема също беше засегната, свързана с отговорността. В случай на происшествие, кой носи отговорността? Появяват се новите технологии. Виждате за хипергруп на основателят на Тесла. Всичко това е прекрасно, но кой ще отговаря за безопасността ви, когато седите в един такъв хиперлуп? Твърдим, че ще на ще носи държавите членки, но се питам, ние в Европейския съюз, дали да не обмислим създаването на рамка на европейско равнище? Няколко въпроса още така добавих, госпожо, госпожо Клевич, Дюпре. Имате само 5 минути за отговор, съжалявам, но със сигурност ще се видим скоро отново по тази тема и много други. So благодаря. Действително много-много въпроси бяха зададени. Благодаря ви за това, че все пак организирахте една среща по време на една работна закуска, така че голяма част от въпросите вече бяха разгледани. Сега само ще маркирам някои от тях. Никога не бихме могли естествено да решим въпросите, ако разглеждаме отделните елементи по-отделно. Необходима ни е устойчива мобилност, свързана мобилност. Естествено, нещата са свързани с данните, с начина по който ще се подават тези данни и с комуникационната инфраструктура и ще има за платформата специално в това отношение. Втори доклад, вие ще го получите. Така че по този начин ще се стигне именно до този, така да се каже, съгласуван, обединен транспорт комбиниращ и пътното движение, движението по пътищата и движението по ЖП линиите и авиацията и така нататък. Всички видове. Всеки участник в движението на практика ще получава, така да се каже, едно съобщение и ще може да изпраща едно съобщение, което ще обръща внимание на останалите участници, казвайки, ето, внимавай, аз съм тук в зависимост от функционалността, която желаем да постигнем, ние ще трябва естествено да допълним и да завършим технологичните решения. Няма нужда да правим подбор в момента. Вече е направено. Това Различни са видовете превозни средства по пътищата, които участват в движението. И естествено тези е, различия е, ще трябва да се вземат под внимание. Като се върнем на директивата, по която работи госпожа Майснер, именно там се подчертава необходимостта това да се съобрази, естествено, различието на превозните средства – и още нещо бих искала да кажа. Всеки от вас би трябвало да използва всяка възможност за разговор по темата с представители на промишлеността, с представители на местните власти, на националните власти и така нататък, компетентни органи, а също и помежду си. Да. И сега стигам до разходите. 2014 година започнахме с платформата за ИТС – не защото имаше много пари по това време, а защото имаше много-много активност и много искания в това отношение. В някои случаи обаче държавите членки, които да кажем отговарят за инфраструктурата, казваха нека да изчакаме създаването на инфраструктурата, другите казваха нека да изчакаме да се появят е, съответните автомобилни средства. Но нека да знаем, че в момента, в който се появят колкото е възможно повече такива превозни средства по пътищата, тогава е, вече инвестициите в инфраструктурата ще бъдат от стратегическо значение. Ще говорим за стратегически е, инвестиции. И така говорих за оперативната съвместимост, говорих с съответното съобщение на комисията и цяла сутрин всъщност така, през разговорите протичат с оглед и на защитата на данните. Естествено, че ние ще трябва да Имаме предвид член 21 от е, регламента е, за защита на данните на Европейския съюз, както и от е, и съответните така, членове от регламента за работата на Европейския орган за защита на данните, член 29. Това е единия елемент да, но същевременно защита на личните данни е, е, е нещо, което е свързано с конкретния дизайн, с конкретните технически и устройствени решения. Това също е нещо, което не бива да се забравя. И така, имам да кажа естествено много неща. Е, цифровите инсталации, уредите, това е едното, на което искам също да се спра. Естествено, че цялата тази е, техника, свързана с цифровизацията, е много важна. Но е, проектите по линия на ЦЕФ няма да бъдат, така да се каже, е, самоцел. Не, това ще бъде един инструмент, който ще трябва да е, бъде от полза за всеки и да достигне до всеки. Различно е развитието на държавите членки, е, различни са равнищата, до които те са достигнали. Но в крайна сметка ние ще се постараем да обхванем всички, е, когато е, работим по тези проекти. И да, цифровите данни в рамките на естонското председателство вече има такива договорености с председателството. Ние е, още към средата на октомври ще започнем усилена работа по тези въпроси. Благодаря, госпожо Допре. Ще имаме възможност да разглеждаме този въпрос и за в бъдеще. Наистина е, трябва да бъдем наясно какво точно наричаме е, свързан автомобил, свързана мобилност и така нататък, за да влагаме едно и също в тези понятия. Сега нека да чуем едно-две изречения и от докладчика. Благодаря, госпожо председател. Продължаваме работата по този доклад заедно с моите колеги. Благодаря много и за вашата помощ. Благодаря и на комисията. Е, след днешната дискусия ще подчертая само едно. Е, естествено, много важни неща бяха казани, но ако о, започнем работа по една стратегия, естествено трябва да знаем какво о, сме поставили като цел и е, е естествено да обхванем и е, промишлеността, е, и предприятията, и държавите членки, техните компетентни органи, и потребителите, и шофьорите и така нататък не бива в никакъв случай е, да пропускаме този момент, защото е, не е хубаво да има е, изненади. Благодаря много. Благодаря на всички за това, че участвахте в дискусията. минути. Благодаря ви. Прекъсвам заседанието за 7 минути, след което ще продължим с нашия гост, който току-що влезе в залата, генералният директор на Генерална дирекция мобилност и транспорт господин Хололей. chers collègues, nous allons reprendre. Скъпи колеги, подновяваме работа. Моля да заемете местата си, а ако искате да продължите разговорите си, моля да го направите извън залата. За мен е огромна чест и най-вече огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл господин генералният директор на Генерална дирекция МУВ на Европейската комисия, господин Холе Лай. винаги сте се озовавали на поканите на нашата комисия. Последния път а, участвахте на заседанието ни преди една година. Много се радвам, че днес отново сте сред нас. Ще обсъдим всички актуални въпроси в а, политиката на транспорта. Може да засегне въпроса за стратегията за въздухоплаването, безопасността на транспорта, преминаването към ниско въглероден транспорт, пакета за мобилност и също така господин Холелай, надявам се да ни каже няколко думи и за Брексит. Та или иначе държа да ви уверя, скъпи колеги, че е истинско удоволствие да се работи с генералният директор на генерална дирекция МУВ независимо дали се срещаме тук в Брюксел или извън Брюксел в други държави, винаги работим отлично заедно. Екипът ви винаги е на наше разположение за помощ. Така че ви благодаря и ви давам думата, за да започнем с обзор на актуалните е, аспекти. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, благодаря много за е, любезните думи, с които ме посрещнахте. Е, и е, няма нужда, може би, да подчертавам колко голяма е честа да се срещам е, с вас. Е, това не е първата ми среща и се надявам, че и в бъдеще ще бъде така. Обменът на мнение е много важен. Е, ресорният комисар, госпожа Булч, е, на 3 май е, вече се срещна с вашата комисия, за да ви запознае с работната програма в областта на транспорта в рамките на структурирания диалог. диалог. След това през юни отново говори пред вас за пакета за мобилност, така че аз няма да бъда чак толкова детайлен в моето изложение. Ние в момента действително се намираме в един много-много важен момент от мандата и на Европейската комисия и на Европейския парламент. Нямаме чак толкова много време до края на мандатите си и затова е изключително важно доброто сътрудничество, така че през следващите 12-18 месеца да можем да постигнем колкото е възможно повече от всичко това, което сме е, си поставили като цел да направим и то в е, духа на добро сътрудничество. Е, няма нужда да ви напомням за това, че има много е, досиета, по които предстои работа или вече е започнала работата. Важността на решенията и предложенията във връзка с е, пътната инфраструктура необходимостта от е, е, така, подобряване на е, работата на ЕАСА в рамките на основния регламент. Това са действително големи предизвикателства пред нас, тъй като става дума за много така, важни въпроси, които трябва да се уредят колкото е възможно по-бързо много скоро, още през септември, ще получите новите предложения за правата на пътниците, а също и за пристанищните съоръжения в края на е, тази година или началото на следващата година ще ви предоставим следващите е, части от е, пакета за мобилност, които ще обхващат и другите видове транспорт. И през 2018 година, естествено, в работната програма са включени всички тези неща. Декарбонизация, безопасност, инфраструктура, мобилност, съгласувана, свързана инфраструктура и е, мобилност е, продължава да бъдат в центъра на вниманието. Преди да е, чуя вашите въпроси, ще се опитам да изпреваря въпросите и да кажа няколко думи във връзка и с цифровизацията, и с декарбонизацията, и с международното сътрудничество. Първо, безопасността. Естествено, тероризма продължава да бъде най-голямото предизвикателство е, за е, хората, които живеят в Европейския съюз. Е, имахме, за съжаление, трагични събития и в Барселона, и в Турко, и в Лондон. Транспортът всъщност играе една много важна роля в това отношение, защото би могъл да предотврати една голяма част от тези а, атаки. Необходима е безопасност и а, за персонала, и за лицата, които се превозват, за стоките, които се превозват. А, няколко месеца трябваше да се обсъждат въпросите с държавите членки и между Европейския съюз и международните партньори във връзка и с е, е, електронните е, съоръжения, така наречените ПИ и DIS, Portable Electronic Devices, при въздухоплаването, да кажем, лаптопове, и таблети, айфони и други подобни. Но всичко това, естествено, е само част от мерките по линия на безопасността. Европейският съюз се опитва да на всяка цена да включи в целият пакет от мерки оценката на риска по отношение на безопасността и вече на тази база да се предприемат и съответните мерки. Сигурността, безопасността са двете страни на една и съща монета. За Европейския съюз това е безспорен факт и ние се опитваме и при преговорите с други страни, с САЩ, да наложим именно това виждане. Когато говорим за безопасност на пътниците, предприемаме такива мерки и се опитваме да подготвим предложенията за тях по отношение на ЖП транспорта. Естествено, в рамките на сухопътния транспорт също ще се помисли за е, повече безопасност. Е, но трябва е, при всички положения подходът да бъде холистичен. Ние държим много на това. Да подготвим един цялостен пакет от инструменти за управление на безопасността и оценка на безопасността на риска на европейско равнище по отношение на пътниците много тясно свързана с тази тема. Естествено са и престъпленията, които се извършват по пътищата, злоупотребата с товарните автомобили. Трябва да помислим за тяхната сигурност и безопасност и да намалим риска и за неразрешено качване на хора. Знаете, че имаше такива инциденти във връзка с опитите за преминаване на граница на мигранти, а същевременно и наемането на е, тежкотоварни или лекотоварни автомобили, които бяха използвани в е, Ница, в Барселона и на други места, както и в Берлин, е, за извършване на терористични актове. Е, киберсигурността е, е много голямо предизвикателство. Цифровизацията нараства, разраства се и от тук вече и киберсигурността е, придобива все по-голямо значение. Колко важно е, е, е всичко свързано с е, предпазните мерки в това отношение и по отношение на товари, и по отношение на е, управление на транспорта е, е осъзнато, е, е, знае се, работи се по тези въпроси. Е, имаме е, Европейски център за киберсигурност в въздухоплаването, ЕКСА. Имаме и една европейска платформа за по-добро координиране на действията на европейско равнище в борбата срещу киберпрестъпността. Е, ИКАО също е много активен в това отношение. Създаваме е, един такъв е, мастер план за въздушния трафик в Европейския съюз и все по-голямо значение играе киберсигурността. Това е и основна тема в рамките на работната програма по СИЗАР и съответните планове за разгръщане на СИЗЕР. Много тясно свързани с дигитализацията, цифровизацията и киберсигурността помежду си. Аз вече го казах. Е, същевременно цифровизацията представлява един огромен потенциал. Дава много възможности. Е, не само за е, ефективност, но и за по-чист, по-сигурен и безопасен, по-конкурентно способен транспорт. Така че транспортните мрежи в това отношение в бъдеще ще трябва да се е, основават на цифровизацията, за да могат да интегрират различни е, е, видове транспорт и различни оператори. Много важно е, естествено, да имаме предвид това като се съобразяваме не само с потенциала по отношение на съкръщаване на разходите, но и удобствата за пътниците. Естествено, трябва да се има предвид оперативна съвместимост и на системите за пътните такси, за събирането им, инфраструктурата, която нали, е свързана с така, интелигентни системи за а, е, таксуване на а, е, услугата, използване на пътищата. А, е, трябва да променим директивата за евровинетката, трябва да а, помислим за интелигентните тахографии и тяхното по-добро разпространение и използване, да подобрим и възможностите за а, предварително планиране на пътя. Естествено, при е, разрастването на сектора и неговото по-бързо развитие е, и модернизация не бива да е, забравяме и всичко това, което е свързано с околната среда, декарбонизацията. Нека да помислим отново за въздухоплаването, Общото събрание на ИКАО междувременно вече обсъди много от тези въпроси, свързани с възможността за намаляване на е, емисиите и ние много се надяваме, че до края на 2018 година стандартите, за които от толкова дълго време чакаме и, и говорим, ще бъдат утвърдени от ИКАО. Е, Европа прави всичко възможно, за да насърчи развитието на Корсия. Това са тези е, схеми, е, които са особено надежни, особено е, стабилни и които предлагат същевременно и прозрачност и адекватно отчитане. Е, в този смисъл около 80 държави вече са се обединили е, около е, така, приемането и прилагането на е, мрежите и през 2021 година е, пилотният проект по Корсия най-вероятно е, ще приключи, така че около 80 72 държави от целия свят ще участват в пилотната фаза. Естествено, ние като държави членки всички ще имаме възможност да участваме стига да има такова желание, но и от европейска страна нашите общи органи ще участват. Следващите месеци, именно в това отношение, ще бъдат много важни, тъй като ще има разговори, е, конкретни разговори. Е. И се надявам до края на следващата година да има вече много повече яснота. Споразуменията е, за морската система в рамките на Международната морска организация са много важни. Но, независимо от това, как точно ще се решат въпросите и как ще се прилагат най-вече във връзка с предвиденото задължително събиране на данни, много важно ще бъде как точно е, ще действа Международната морска организация по отношение на съкрещаването на емисиите, на намаляването на СО2 това е, естествено ще бъде е, един много силен старт, ако до другата година се получи вече договореност в рамките на ММО е, в това отношение, защото така ще можем да постигнем не само едно по-високо равнище на декарбонизация на сектора, но и ще можем да постигнем и целите от Парижкото споразумение във връзка с едно затопляне под 2 града градуса. Да, много амбициозна е програмата за нискоемисионна страт... мобилност на Европейския съюз. Миналата година я е, обявихме Става дума и за директивата за альтернативните горива, които ще дадат възможност за много по-чист автобусен транспорт, за альтернативни превозни средства, за електри... електроавтобуси, за директивата за обществените поръчки, за чисти превозни средства също. Това са много важни елементи. И ще има задължителни изисквания по отношение на държавите членки в това отношение, така че е, е, комисията е, непрекъснато напомня на държавите членки за това, че те са задължени да постигат реални резултати. Освен това, директивата за комбинирания транспорт, за прехвърлянето на е, товарите, да кажем, от е, е, пътно превозно средство на ЖП, след това по вътрешните водни пътища, продължава пътя, в някои случаи и по море. Всичко това естествено е изключително важно, за да се използва е, максимално не само потенциал на транспортните системи и различните видове транспорт, но най-вече от гледна точка на намаляването на е, вредните емисии, парникови и CO2. И така, нека да поговорим сега и за инвестициите. Няма достатъчно инвестиции в транспортния сектор – Поддържането на нисковъглероден транспорт изисква необходимото финансиране и това не е изненада за никого. Европейския парламент винаги е подкрепил амбициозни цели в областта на тази политика, за да може да има конкурентоспособен а, и нисковъглероден транспортен сектор. За транспорта не е важно само завършването на ТНТ и мрежата, но също така и е разработването на чиста, конкурентоспособна и свързана мобилност, включително и разгръщането на Сезар и ERTMS. За завършването на ТНТ мрежата до 2030 година смятаме, че ще са необходими 750 милиарда евро през следващото десетилетие. Това е значителна сума пари и голяма част от тези инвестиции ще бъдат направени от частния сектор – но се нуждаем от е, улесняване на тези инвестиции, за да може да имаме добра възвръщаемост, както за хората, така и за бизнеса. Знаем също е, така, че имахме политика в областта на инфраструктурата през последните години. Имаше европейско финансиране, но там а, е, ние се насочвахме върху по-добрите връзки и а, липсващите такива. Комисаря Буч многократно е повтарял успеха на механизма за свързване на Европа. И действително този механизъм пожена голям успех. Комисията ще представи средносрочна оценка на механизма на Европейския парламент през следващите няколко седмици. На този етап бих искал да подчертая, че много проекти няма да получат подкрепа заради липсата на средства. В транспорта имаме 2,5 пъти повече искания за финансиране, отколкото може да бъдат одобрени. Финансирането от механизма допринася значително за декарбонизацията, тъй като 85% от финансирането по смисъла на механизма се влага в екологосъобразен транспорт. Грантовете. Грантовете също се използват в рамките на механизма за свързване на Европа. Но за да може да имаме максимална възвръщаемост на всяко едно евро, е важно да продължим. Механизма за по-чист транспорт, създаден от Генерална дирекция МУВ и Европейската инвестиционна банка, вече подкрепя значителна значителен брой проекти, които се подкрепят от механизма за свързване на Европа и ЕФСИ, но също са насочени към устойчива градска мобилност и разработването на альтернативни горива. До 2014 година Инструментите за задлъжнялост по смисъла на механизма са мобилизирали над 4,5 милиарда евро инвестиции в ТЕНТИ, включително и схемата за гарантиране на екологосъобразно корабоплаване, подкрепен от механизма за свързана Европа и ЕФСИ. Механизма за свързване на Европа в областта на транспорта наскоро лансира грант на стойност 1 милиард евро с заем от Европейската инвестиционна банка и националните финансови инвестиции. Това е, също беше успешно начинание. Работихме в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, за да има допълняемост между механизма за свързване на Европа и ЕФСИ. Приноса на ЕФСИ в транспортния сектор надвишава 5 милиарда евро, при положение, че общия брой инвестиции са около 18 милиарда евро. Но трябва да продължим това усилие в дългосрочен план, дори и след 2020 година. Инвестициите в транспорта ще бъдат основна тема на следващата конференция за свързана Европа в Талин тя ще се проведе на 21-22 септември и сме благодарни за а, това, че ще имаме много участници от вашата комисия. Няколко думи сега за международното сътрудничество и а, споразуменията в областта на авиацията. Нека да ви напомня, че тази година е а, година на годишнина за европейската авиация. Празнуваме 25 години от е единият въздухоплавателен европейски пазар. Той даде възможност на стотици хиляди, да не кажем милиарди хора, да се възползват от вътрешноевропейската мобилност. Празнуваме и 15 години от началото на Open Skies, които поставиха началото на външната политика в областта на въздухоплаването. Малко по-рано тази седмица ви изпратих новите ни споразумения а, относно боравенето с поверителни документи. Аз е, желая да има прозрачност и заедно с докладчиците и докладчиците в Сянка се съгласихме, че се нуждаем от преразглеждане на сега действащите текстове. Моят екип ще бъде винаги на ваше разположение за устни въпроси, за което наистина ви благодаря за близкото ни сътрудничество, на което сме се радвали до сега. С Украина имам едно споразумение, което все още не е подписано. Очакваме то да бъде е, изпълнено. Не си насъжаляваме, че не можахме да сключим това споразумение, но към момента няма да навлизам в повече подробности. 42% от всички а, не ЕС пътници, или това са над 140 милиона пътници, а, попадат в обхвата на Европейското споразумение за въздухоплаването. Комисията се опитва всячески да сключи нови споразумения с ключови партньори, тъй като тези споразумения създават нови бизнес възможности за нашата индустрия и намаляват цените за потребителите. Същевременно държим на високите стандарти по отношение на околната среда, социалното измерение. Искаме също така да се гарантират и правата на пътниците. По-настоящем водим преговори по 7 споразумения, споразумение, извинете, с 7 държави от АСЕАН, Армения, Азербайджан, Бразилия, Катар, Турция и Тунис. Преговаряме също така по едно споразумение база с Китай и Япония. В момента сме на подготвителен етап от преговорите. Споразуменията в областта на въздухоплаването са голямо постижение за Европейския съюз, но същевременно е, отбелязваме, че гравитационният център постепенно се измества на изток. затова и Европейската комисия направи предложение на масата за преговори за някои нови споразумения с някои зараждащи се авиационни сили, като Китай, Мексико или държавите от залива. Диалога в областта на транспорта дава възможност за трансмодални дискусии и защита на взаимните интереси. Имахме среща в Сингапур през юни тази година. Тази среща беше изключително ползотворна. Нека да ви информирам, че през октомври миналата година за първи път проведохме подобна среща и тогава предложихме тази среща да се провежда ежегодно, за да може останалите да се възползват от нашите ценности, практики и стандарти. Този тип срещи, наречени диалог с държавите от АСЕАН, има за цел да задълбочи сътрудничеството, и да увеличи бизнес възможностите за европейските превозвачи. Продължаваме да защитаваме наши интереси на световно равнище с стратегическите партньори. И накрая няколко думи за платформата за свързаност с Китай. Тази платформа бе изключително полезна, тъй като тя подобри сътрудничеството във връзка с свързаността. доведе до по-голяма яснота за Китай за нашите а, правила по отношение на обществените поръчки, стандарти и така нататък. Важно е да работим с подобен важен партньор. На последния съвет през юни, среща на върха ЕС Китай, тази платформа доведе до много конструктивни заключения по важни въпроси, свързани с декарбонизацията. Госпожо председател, почитаеми депутати, бих искал отново да ви благодаря за конструктивното сътрудничество, критиките, обратната връзка по новите ни предложения и инициативи. Уверявам ви, че ще подкрепим а, вашето становище. То винаги е било високо оценени. Необходимо е да се договорим по пакета за мобилността. Графика е доста натоварен, ето защо и сътрудничеството ни ще бъде по-интензивно от всякога. Бих искал да подчертая пред всички вас, че е изключително важно да се инвестира в транспорта. Не само защото това ще доведе до по-добра бъдеща економика, но и защото по този начин ние ще генерираме нови ценности и резултати за европейските дънакоплаци. Моето предизвикателство и вашето предизвикателство е да гарантираме, че нашето послание ще стигне до всеки. Послание е свързано с това, което правим за хората и това трябва да продължи през следващите години. Благодаря ви. Много ви благодаря за този много изчерпателен обзор. Доста работа ни чака. И господин Холуай, малко ще ви попритесним. Ще, игра, ще действаме с наречената система на пинг-понг Тоест, координаторите спорят с 4 минути за въпроси от ваша страна, след което има много дълъг списък от колеги, които са записали за въпроси. Поради времето, което ни остава до края на съданието, ще разполагате с по една минута за въпрос. Много съм скритна с спазването на времето за изказване. Започваме с е, господин Вин Вандекамп. Е, четири минути. Много ви благодаря, госпожо председател. благодарностите и комплиментите а, е, трябва да не се включват във времето за изказване. По въпроса за амбициозна, за амбициозната безопасност, как може да гарантирате, че всичко ще върви по графиките от 2019 година? По отношение на Брексит. Отговор, благодаря ви за въпроса. Както знаете, Брексит е едно много сложно упражнение и както знаете също така, графикът за, за преговорите по Брексит предвижда първо да се договори споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство, преди да се обсъжда всякакво друго споразумение с Обединеното кралство. За това върши и за въздухоплаването. В момента, в който се оказваме в позиция, в която да може да обсъждаме бъдещето с Обединеното кралство, ние сме готови за този диалог. Но също така сме напълно наясно, че има и голям бой елементи, които трябва да бъдат обмислени от партньорите в Обединеното кралство и те да решат каква какви бъдещи взаимоотношения ще искат с нас. Трябва да вземем и предвид някои е, отправни точки, които ще зависи и как ще последват е, конкретните преговори по съответното споразумение. Така че колегите от екипа ми са подготвени и ще бъдат готови с конкретни отговори в момента, в който преговорите стигнат наистина до този етап. Много ви благодаря. Планираният а, пакет за мобилност. Uh, what doet u om council... Какво можете да направите, за да насърчите съвета малко по-активно да работи. Ако не се лъжа, ако трябва да, да съм откровен, струва ми се, че малко скъсняхте с представянето на планинга за пред за как може да заречите съвета, да излезе с решение. Благодаря ви. Разбира се, се комисия ще направи всичко възможно, за да насърчи и съвет и парламента да достигнат до споразумение до края на настоящият мандат на парламента. Днес естонското председателство започна да обсъжда всички тези въпроси изключително активно. Разговорите вече започнаха в работните групи на съвета през лятото. Голям брой заседания са насрочени и като, глед, като цяло гледаме доста оптимистично на ангажимент, който е поет от председателството по отношение на съвета. Комисията ще е ам, на разположение да постави нужната техническа помощ, когато се окаже нужно. Също така ще организираме заседание утре с представител на Европейския парламент на техническо равнище. Нашите експерти ще обяснят а, и ще се опитат да отговорят на всички въпроси, които да не бъдат задавани в рамките на самата дискусия. Както казах, това е един от основните ни приоритети, т.е. да приключим работа по, това, по този пакет в рамките на настоящия мандат и ще продължаваме да работим в тази насока. Много ви благодаря повече пари от политиката на сближаване към механизма с на Европа. Какво правите по този въпрос? Цялостната дискусия за годишната финансова рамка те първа предстои. Няма как да прогнозирам резултатите от нея. Това, което правим до момента е доказване ефективността на механизма за развиване на Европа. Доказахме също така, че с пряко управление можем да допринесем с европейска добавена стойност за преодоляване на елементите на блокаж. Всички средства от, от, механизма, за механизма на Европа са много ефикасно разходвани. Това можем да използваме на наша страна в рамките на бъдеща дискусия за МФР и мога да ви уверя, че можем да направим още много, ако ни се даде тази възможност. Много ви благодаря. Сите ву, мадам Ясен. Госпожо Аяла Сендър, имате думата за 4 минути с процедурата пинг-понг. Благодаря ви, госпожо председател. Изказвам се от а, името на колегата, който не може да присъства днес на заседанието. А, имат въпроси свързани с дизеловите технологии, альтернативните технологии. Оставяме с впечатлението, че Европейската комисия се опитва да се откаже от дизеловите технологии и да се прехвърли към альтернативни технологии, като например биогоривата или водородни технологии. Кога точно предвиждате това да се случи? Благодаря ви за въпроса. Разбира се, желая и успех на колегата ви, който участва в предизборната кампания. По въпроса за дизела, както знаете, много внимателно разглеждаме възможността за альтернативни технологии и част от а, Нашата политика се, е, е насочена към подкрепа за устойчиви превозни средства, частно за устойчиви автомобили. Към момента обаче очевидно има различни източници на възможни да се използват като гориво. В момента се разработва много активно електродвигателите за електромобили има и сериозно, сериозен напредък на двигателите с вътрешно горене, хибридните двигатели също имат много голям потенциал и нееднократно сме отбелязвали също така, че към момента не използваме достатъчно потенциала на водорода. Радвам се, че се появяват автобуси с водород като гориво. По пътища надявам се скоро да има такива леки автомобили също така. Така че дизел ще продължава да бъде част от микса, безспорно, но също така виждам, че все повече държави членки на национално равнище взимат решение, което предвижда ясно намаляване или отказване от дизела в средносрочен план. Ако това се случи, трябва да има други източници на енергия, които да бъдат заместители и също така да гарантират нужната устойчивост, устойчивост, която аз винаги много настоявам, знам, че това върши и за вашата комисия. По отношение на Юро 7, в момента тъкат преговорите в Европейската комисия и не мога от сега да прогнозирам какъв ще бъде окончателният резултат, но доколкото съм наясно, има все още възможност да излезем с отношение до края на годината. Muchísimas gracias. En segundo lugar... Много ви благодаря. Споменахте шосейният транспорт и инфраструктурата. Какво е положението с пътната безопасност? Има ли възможност да се разгледа въпроса за трансграничните глоби за нарушаване на правилника на пътищата? И колко средства би следвало да се отделят по принцип за тази, за тази тема? Благодаря ви за въпроса. Много съжалявам, че спорвам с толкова ограничено време. Споменахте въпроса за безопасността по движенията, което само по себе си е толкова важна тема 25 000 европейци губят живота си годишно в Европейския съюз, което е абсолютно недопустимо. И можем да предотвратим тези фатални случаи. 90% от случаите се дължат на човешка грешка. Затова смятам, че трябва да е, обърнем сериозно внимание на цифровизацията, на подобряването на условията за предоставяне на разрешително за управление на превозно средство. Също така трябва да се подобрят и техническите прегледи на автомобилите и по-добрата инфраструктура също подобрява е, пътната безопасност. Всичко това са важни елементи. Към всичко това се добавя и хартата за е, пътна безопасност. Знаете, че имаме и инициативата за Европейски ден без смърт по пътищата, която днес ще бъде 21 септември, между другото. А, по отношение на директивата за трансгранично прилагане, тя показва, че е имало значително подобряване на борбата с нарушаването на правилник за движение по пътищата в друга държава. Тоест, хората си дават сметка, че има по-малко опасност да им се размине нарушение, извършено в друга държава, членка на Европейския съюз. От тези известно време започват да се постигат резултати. Проблема обаче е, че много от глобите не се нотифицират, защото не са и по съответно не могат да бъдат наложени. Така че към момента Европейската комисия търси начин да подобри сътрудничество между държавите членки. Благодаря ви корекция, говорим за 26 000 смъртни случая по пътищата не дневно, а годишно все пак. Господин Телички, имате думата за 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази изчерпателна и подробна презентация. Очуден Бях, че миналата година в речта за състоянието на Съюз изобщо не се спомена въпроса за транспорта и инфраструктурата. Така че, ако ви трябваше да, да, пишете, да позитате тази реч, какво бихте казали на държавите членки? Какви са основните ви очаквания? Какви трябва да са според вас? Няколко думи, моля. Благодаря ви. Поставяте ме в много трудна позиция. Речта за състоянието на Съюза е инициатива само и единствено на председателя на Европейската комисия и по някакъв начин не бих искал да вземам неговото място и да се опитвам да си представя как би изглежда тази реч, ако аз я напиша. Но ако ме питате кои са важните елементи за транспорта, по мое мнение, ще спомена четирите ключови области, които вече изложих. Нам... Намаляване на въглеродния напечатък, цифровизация, инвестиции и социалното измерение. Смятам, че това са основните стълбове, на които се основава транспортната ни политика. Също така е очевидно, че ако искаме да постигнем редица от целите, които сме си поставили, за да може транспорта да се превърне в двигателна сила за економическия растеж, създаване на работни места, трябва да продължаваме да работим за подобряване на устойчивостта на транспорта и да инвестираме в новите технологии. Именно те дават резултати. Както вече казах, ако използваме повече цифрови технологии, по-малко хора ще губят живота си по пътя. Знаете, че всеки човешки живот е важен. Очевидно също така, че ако не инвестираме в транспорта, няма как да бъдем конкурентоспособни го дългосрочен дългосрочен план, тъй като системата ще е, започне да губи част от своята е, ефикасност. И също така, не на последно място, социалното изморение. Важно е транспортът да бъде справедлив и да се вземат правит на всеки етап високите социални стандарти в е, Европа. Смятам, че това са елементи, които трябва да се споменат във всяка нареч, посветена на бъдещето на транспорта. Благодаря. А последно, срочният документ за оценката на механизма за свързване на Европа Смятате ли, че ще има някаква предложение за промяна предвид анализа? Благодаря ви за въпроса. Смятам, че средносрочната оценка сама по себе си доказва, че механизма за свързване на Европа постига резултати. Разбира се, не можем да си извадим окончателни заключения, тъй като средствата са заделени в много отношения, обаче все още не е започнала реалната работа. Но има многото в много случаи има добри европейски проекти, които имат много добри цели и амбиции, но които все още не са осъществени. Сега целта е да гарантираме, че европейските средства ще доведат до конкретни резултати в цяла Европа. А това, разбира се, ще бъде в интерес на всички. Тоест, в интерес на всички ще бъде механизма за свързване на Европа да продължи да функционира и за бъдеще, и да продължи и за в бъдеще да предоставя добавената стойност, която появява днес. Не искам да навлизам в въпроса за финансирането. Това е тема, която със сигурност ще бъде обсъдена наново. Мисля, че доказахме, че 32 милиарда, които бяха заделени за механизма за на Европа, бяха добре разходвани. Можем да разходваме и повече, но разбира се, и вие ще изиграете много важна роля в това отношение, т.е. в подкрепа на механизма със сигурност на Европа. А, последният ми въпрос е свързан с сериозността и някои от а, транспортните коридори. И въпроса е за Брексит и за въздухоплаването. Как изглежда според вас най-различния вариант за преходните разпоредби? Ще за... Благодаря ви, ще започна с а, въпроса за Брексит. Както вече казах, ние сме готови да започнем а, разговори, но в момента, в който се озвява в позиция, в която да можем да водим подобни разговори с Обединеното кралство. В този момент ще бъдем в състояние да разгледаме всички възможности. Преходните мерки също няма да се предлагат само от Европейски съюз. Могат да се постигнат добри резултати, но не искам нищо да прогнозирам на този етап. Както вече казах, не сме стигнали още до този етап. При всички положения Обединеното кралство ще продължава да е много важен пазар в областта на въздухоплаването за Европейския съюз. Европейския съюз ще бъде най-важният пазар в областта на въздухоплаването за Обединеното кралство. А да, по отношение на оценката на въздействието на 868. Да, ще продължаваме да предоставяме допълнителни сведения. Знаете, че беше много трудно да се стигне до някои от елементите на да тази оценка на въздействие поради липсата на данни. Тези данни чисто и просто не съществуваха. Или поне не в достатъчна степен, за да постигнем наистина изчерпателна оценка на въздействието. Мисля, че вече имаме добри заключения. Мисля, че много добре обяснихме и на членовете на европейски парламент, и на съвета за какво говорим изобщо. Мисля, че има много объркване и много погрешни идеи около този инструмент и се опитваме да внесем възможно най-много яснота. Благодаря, госпожо Кинолонен. Имате думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Хололей. Два въпроса във връзка с мултимодалността. Първият въпрос, това е всъщност двата въпроса са свързани. Мултимодалността е нещо, от което спешно се нуждаем, най-вече във връзка с промените в климата. Как смятате да а, решите въпроса в рамките на пакета а, за мобилност при свързването на сухопътния транспорт, ЖП транспорт, е, е, авиацията, морския е, транспорт, вътрешния воден транспорт. Как ще се преодолеят пречките, които все още, за съжаление, съществуват в това отношение? С поделям виждането, че интермодалността всъщност е, е много важно от гледна точка на начина, по който в бъдеще е, ще решим въпросите. Ние обикновено не се предвиждаме от А към Б, използвайки само едно превозно средство и много от хората са склонни да приемат именно тази интермодалност. Можете да изминете част от пътя с велосипед, след това да се качите на влака или на на друго превозно средство. Това е всъщност и най-устойчивия начин за придвижване от едно място на друго понякога във връзка с нискоемисионната ни стратегия по отношение на транспорта. Ние сме разработили множество мерки за подпомагане на интермодалността и за промените в директивата за комбинираните превози. Вече споменах за тези промени. Ще се опитаме именно да насърчим не само наблюдението, но и осъществяването на нашите виждания по отношение на е, комбинирания транспорт е, във връзка с интермодалността. Много важно е, когато говорим за интермодалност, е, да подчертаем, че тя е тясно свързана с цифровизацията – как точно ще можете да свържете е, различните видове е, транспорт? Е, как да оптимизирате е, свързаността, е, свързаната мобилност е, и да използвате различните е, цифрови е, средства? Е, за, е, и да създадете естествено съответната оперативна съвместимост, за да могат те да бъдат използвани. Това е много важен е, елемент е, от всички наши усилия, защото е, нещата обикновено не спират на границата на една държава това е всъщност голямото предизвикателство. Когато говорим за е, оперативна съвместимост, трябва да сме първо сигурни, че всеки разбира едно и също, е, използвайки това понятие. Е, а нещата до голяма степен са свързани с декарбонизацията, с цифровизацията, с сътрудничеството по отношение на предоставянето на данни и управлението на данните – ако ми дадете още няколко секунди, ще продължа. Тъй като говорите за цифровизацията, ще обърна внимание на факта, че ние разчитаме на малките и средните предприятия, които оперират в сферата на транспорта, да запълнят някои от дубките, от дефицитите. Надявам се, че в това отношение сте помислили и че не бива да ги обребеняваме твърде много. Да. Следващият оратор за 4 минути. Е, да, благодаря. Е, прекарах част от е, лятната си вакансия, пътувайки с влаки с Европа. Това е действително едно чудесно преживяване. Повечето от влаковете са чисти, движат се точно, бързо и все пак има е, немалко проблеми с пътниците. От една страна правата на пътниците. Все още е трудно да направиш е, резервации, е, включвайки различни оператори в пътуването си. Как действително можем да гарантираме инак стигането до една определена крайна дестинация. Какво се прави в това отношение в Европа? И а, хибридните а, влакове в Австрия има такива, а, или най-малкото надеждите се засилват, но този вид влакове действително са свързани и с по-високи разноски за потребителите. Какво се прави в това отношение, така че този е, транспорт да стане по-достъпен и реален от гледна точка на потребителя? Много се радвам, че действително сте използвали е, лятната вакансия, за да попътувате с влак. Е, не много от нас го правят, но време това е чудесен начин е, да се насладиш и на околността, на пейзажа когато пътуваш. Някои от е, услугите, е, е, които се предлагат по време на пътуване, естествено биха могли да бъдат подобрени. Има известна несигурност именно при получаването на билета, при закупуването, при резервирането на различните е, билети за отделните отсечки. Има и е, случаи на е, непредвидени ситуации, така наречените форс-мажорни ситуации и редица други пречки. Подготвяме едно предложение именно за да подобрим положението в тези случаи, за които и вие говорите. И аз много се надявам, че пречките за, е, и проблемите за пътниците ще бъдат е, много по-малко. Е, изключително е важно е проблемите на пътниците да могат да се решават бързо, експедитивно и същевременно те да могат да извършват така, всички стъпки по резервирането и закупуването на билетите при различните оператори по едно и също време. Това ще помогне и на ЖП компаниите, е, и на ЖП транспорта в Европа като цяло да вземе мястото, което заслужава. И а, е, още нещо. А, е, нещо, което мога да кажа и от личен опит. Да, трябва да подчертаем, че някои от ЖП компаниите е, като че ли до сега са пренебрегвали случаи, не, така да се каже, индивидуалното решаване на проблемите на пътниците. Е, и това понякога води и до недоволство и оплакване от качеството на услугите. Е, всъщност таксите, е, е, разходите, калкулирането на е, отделните видове разходи, които формират в крайна сметка и цената за потребителя, за ползвателя или пътника в нашия случай, са неща, които може би няма изцяло да могат да се решат в рамките на директивата, но ще, ние ще се опитаме при всички положения да ги обхванем максимално в предложението за регламента. На, на среща с вашата комисия ресърния комисар се опита да отговори на всички тези въпроси. Е, има е, възможности за въвеждането на различни стимули, за да е, повлияем на операторите в това отношение качеството на ЖП транспортните услуги не е чак толкова добро в някои от държавите членки, но ето виждаме, че Австрия е един от отличниците. Grazie Presidente, benvenuto in questa commissione. Благодаря, госпожо председател. Господин Хололей, много се радваме, че сте е, на разговор тук с членовете на нашата комисия. Зададени бяха вече въпроси във връзка с Брексит. Е, до този момент не получаваме обаче най-актуалната информация от е, комисията, именно в сферата, която е от нашата компетентност. Възможно е някой от въздушните превозвачи, така да се каже, да е, преживеят е, е, тежък скрив, срив. Затова е изключително важно за нас как точно ще се решат нещата в рамките на преговорите с Великобритания. Това са все пак въпроси, които засягат предприятията, компаниите, а не точно правата на пътниците непременно. Благодаря ви. Няма да мога да ви дам много задоволителен а, отговор. Как точно а, в крайна сметка ще се решат въпросите в рамките на а, преговорите с Великобритания, зависи до голяма степен и от държавите членки, които са засегнати в конкретни а, случаи. А, Комисията ще се опита, естествено, да е, договори един е, по-общ подход, но е, не сме ние тези, които ще решават как точно ще се провеждат преговорите с Обединеното кралство с работна група по член 50 работим в тясно сътрудничество именно по въпросите на въздухоплаването. Но а, инак държавите членки, които са пряко засегнати, ще трябва да договарят по-нататък с С Великобритания. Благодаря ви. Вие говорихте и за някои географски области и региони в Европа. Имам предвид Южна Италия, например. Няма проект, който се финансира за Южна Италия. Да, имаше едни такива проекти. Ние се надявахме, че ще има такъв и за Южна Италия, но ето, че няма а също време има държави членки, които са в по-благоприятно положение. И лице ли е стратегия за преодоляване на тази, този дисбаланс между отделните държави членки, така че да могат да се е, насърчат е, по линията на тези проекти различни региони, които са в неблагоприятно положение? Много добър въпрос. Благодаря ви. Преди всичко ще се спра на логиката на механизма за свързване на Европа. Именно там се предвижда това, за което вие говорите. Равномерно разпределяне и обхващане на нуждаещите се региони. Е, е, различните държави членки ще трябва да идентифицират за себе си всъщност тесните места, е, да кандидатстват за проекти и по линия на тези искания вече след съответната преценка да се предоставят средствата. може би не точно в рамките на, така да се каже, портфейлите на държавите членки, а по-скоро по линия на регионалното финансиране трябва да се търсят възможности за подобен вид проекти за уязвими, силно нуждаещи се от подпомагане региони. Но това е и въпрос, който трябва да решат държавите членки. Също Механизма за свързване на Европа естествено се концентрира най-вече върху е, подпомагане на връзките за свързване на цяла Европа. Но е, е, в този случай бих казал, че именно италианските компетентни органи са тези, които би трябвало да решат какво е от приоритетно значение, за да е, покажат по един убедителен начин, че развитието в даден район е, е изключително важно от гледна точка на свързаността в рамките на е, цялата страна на държавата член. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин генерален директор. Господин генерален директор, вие започнахте вашето изказване с с думи свързани с сигурността, безопасността. Казахте, че те са взаимосвързани и че са приоритет за Европейския съюз. Казахте също така, че желаете да ограничите влизането на нелегални мигранти. Искаше ми се да кажете да спрете тази вълна, но вие казахте да я ограничите. Аз уважавам а, вашето искане, но се питам как ще постъпите. Това ваше желание противоречи на политиката на Европейския съюз и на отварянето на границите и свободното движение на хората, без да има какъвто и да е контрол върху тях. Какви мерки ще вземете, не само козметични, в областта на транспорта, въпреки че пределно ми е ясно, че не тук ще уредим въпроса. Um, uh, Благодаря ви за този въпрос. Страхувам се, че а, всъщност аз нямах, така да се каже, текст в уводните думи, с които се обърнах към вас, свързан с е, незаконната миграция или законната миграция и регулирането на миграцията. Не ставаше дума най-вече за това е, неоправомощено, неразрешено качване на е, хора, които желаят да преминат границата. Имам предвид случаите в Кале на тежкотоварни автомобили без знанието на водача. Е, всичко това естествено много затрудняваше е, автомобилния транспорт и превоза на товари. Е, разгледах този аспект само от гледна точка на безопасността на транспорта и на пътищата в този случай, да. Но същевременно и безопасността на въздухоплаването е много важен аспект. Най-добре е да съберем така, добрия опит на държавите членки в различни сектори. Е, транспортът естествено е изключително важен в това отношение. Е, но министрите е, на вътрешните работи, с които работим по, сфер... по въпросите на безопасността и сигурността в тясно сътрудничество, държат много на обмена на данни не само в рамките на отделна държава член, но между държавите членки това е задължително условие, ако искаме да постигнем повече по отношение на безопасността и сигурността в Европа и конкретно в транспорта. Благодаря ви. И аз имам въпрос относно мобилността. Както знаете, полското правителство отхвърля компромиса за реформата за командированите работници. Сега тази система трябва да се прилага и към пътния транспорт. Френското правителство отказва допълнителна либерализация. Това, което се случва в сектора, ни показва, че социална Европа все още е мит. Комисията обаче е убедена, че е възможно да има реформа. Комисията не може да взема позиция против протекционизма. Напомням ви производството по нарушение на европейското законодателство срещу Франция и Германия, като същевременно Франция твърди, че се бори с социалния дъмпинг. Вие как възнамерявате да излезете от това противоречие, господин генерален директор? Very good question. It is equally... Благодаря за добрия въпрос, който пита как да намерим квадратурата на кръга. Директивата за командироване на работници се прилага към всички економически сектори, включително и към транспорта. Това означава, че когато работниците работят в чужбина, те са командировани. Но това не означава, че тези работници не могат да се ползват от социална закрила. Напротив, прилагането на правилата в това отношение като че ли се успорват, което не трябва да се прави. Ние предложихме от Европейската комисия правилата да се прилагат, ако командирования работник е в чужбина повече от 3 дни. Смятаме, че това е, е добър компромис. Но държавите членки са различни и членовете на Европейския парламент също не са единодушни по въпрос. Затова преговорите, свързани с всяка инициатива в пътния транспорт, има за цел да намери компромис. Смятаме, че и двете страни желаят да намерят компромис, което не означава, че трябва да се придържат изцяло към позициите си до края. Важното е да се стигне до компромис. Европейската комисия улеснява работата в това отношение. Да, невъзможно е да намерим квадратурата на кръга, но ако всички заедно работим съвместно и ако имаме една и съща цел да запазим вътрешния пазар, да запазим високото равнище на социалните стандарти, то тогава трябва да сме готови и да вървим смело към този компромис. Благодаря на координаторите. Вписахте се почти във времето, между 4 и 5, понякога 6 минути. Сега ще дам думата за по една минута на членовете на парламента. Ще чуем всички въпроси, след което ще имате време за odgovor. Że ja chciałabym kontynuować kwestię e, e, pakietu mobilności. Nie... Госпожа Łukaszewska. Въпрос във връзка с пакета за мобилност. Тук не искам да говоря за политиката, а за последствията върху предприятията. Предприятията не само в Польша, но и тези в останалите държави. Хората се страхуват че компромисното решение ще увеличи административното бреме и разходите за предприятията. Страхуват се, че това решение ще даде възможност на предприятия, които не са европейски, да навлязат на европейския пазар. Например, при закупуването на стоки може да се стигне до увеличаване на цената на услугите с 28%. Когато говоря с представители на сектора, те ми казват, че биха се отказали от каботажа. А точно каботажа трябваше да ни позволи да намалим въглеродните емисии от транспортния сектор. Вие взимате ли предвид всичко това, господин директор? Може ли да си представите, господин директор, един шофьор, който прекарва 3 дни в Испания и 3 дни в Германия, да трябва да подписва за всяка държава договор. Da, traducerea a întârziat un pic și era foarte interesantă întrebarea. În primul rând... Благодаря ви. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Бих искала да се присъединя към питането на италианския колега. За съжаление, инфраструктурата е различна в различните европейски държави. Финансирането от Европейската комисия за инфраструктура е важно. Аз идвам от държава от източна Европа. И смятам, че ако подобрим инфраструктурата в източна Европа, това ще е от полза за цяла Европа. Ако не разполагаме с съответната инфраструктура, не можем да говорим за мултимодалност, за цифровизация и а, транспорт от следващото поколение. Относно а, пакета за пътния транспорт. Чухме а, казаното за каботажа. Това въжи и за източна Европа. Какво ще се случи с шофьорите, когато се преразгледа директивата за командироване на работниците? Те без работа ли ще останат? Какво възнаграждение ще получат? Това ще доведе ли до увеличаване на цените. Всеки един човек ще усети последствията от тази реформа. Председателката, моля ви, вписвайте се във времето си, защото иначе няма да успеем. Два различни въпроса ще засегна. От една страна говорим винаги за зелено кръбоплаване. Имаме една такава зона в Балтийско море, но ще имате ли предвид създаването на зелени зони в Балтийско море, в които, да кажем, няма да се позволява да се изхвърлят азотни оксиди и азотни отпадъци, това, което се прави в момента в Балтийско море. В директивата за пристанищните съоръжения и услуги 2021 година, паралелно с ИКАО, смятате, така да се каже, да въвеждате една нова система за СТЕ. Как ще се свържат нещата? Господин Жоршбах. Да, благодаря. Някои от въпросите вече бяха зададени и получиха отговор. Още веднъж ще се спра на ЖП транспорта и пътниците и техните права, най-вече хората с обреждания. Как стоят нещата от гледна точка на конкуренцията между отделните видове транспорт? Ще ни кажете ли няколко думи по този въпрос? И още един въпрос, свързан с авиацията. В медиите излязоха съобщения за това, че през 2018 година комисията най-вероятно ще публикува един пакет е, за ореждане на социалните въпроси най-вече в въздухоплаването. Има така, доста случаи, в които се налагат неблагоприятни условия за работа от отделни авиокомпании, от отделни превозвачи. Бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос? Благодаря. Господин директор, искам да говоря за директивата за евровинетките. В своето предложение Европейската комисия не искаше да а, разпише нищо за приходите от а, пътните такси. Готови ли сте да подкрепите парламента в съвета, тъй като по този начин е, хората ще приемат по-добре пътните такси като цяло? Смятате ли, че има интермодална да нелоялна конкуренция, която се базира на външните разходи? на различните видове транспорт. Питам, защо Европейската комисия не е поискала сравнителна оценка за покриването на разходите от различните видове транспорт преди предложението за директива Евровинетки, която е пряко свързана с интермодалната конкуренция. Имам още малко време, така че ще питам още нещо. Ако комисията иска да приключи това досие преди края на мандата си, ние сме готови да засилим темпото на работа, но вие трябва да се ангажирате, доколкото е възможно да упражните натиск върху съвета, за да може директивата за евровинетките да не си остане в някой шкаф. Благодаря, господин Нилсън. Так så mycket. Kombidirektivet. Благодаря ви. Директивата за комбинирания транспорт се използва от много компании, за да избегнат разпоредбите за каботежа, което е обезпокоително, защото ние имаме график на работа. Включително и правила за каботажа и други досиета. ако казвате, че директ... преразглеждането на директивата за комбинирания транспорт няма да започне преди началото на следващата година, тогава има риск да закъснеем с досието за каботажа. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Въпроса за интелигентните тахографи. и споразумението за авиация. Това ще са двата ми въпроса. Как възнамерявате да привлечете Европейския парламент в преговорите? А за Западните Балкани. В Трир Босна подписа споразумението. И искам да попитам това споразумение, което е нов инструмент, как ще допринесе за по-голямото интегриране на инвестиции при положение, че желаем да се разгърнат нови проекти. Господин Господин Хавелай, часовете е, на е, шофиране, часовете на, за почивка, е, виждате ли там някакви различия? Е, които са необходими от ваша гледна точка в връзка с различните видове транспорт е, и различните видове услуги, които се предлагат. Благодаря. Много от въпросите са свързани с директивата за командированите работници. Ще спрем подробно и на директивата за евровинетките. Много въпроси имаше към вас, господин Хололей. Точно с 4 минути разполагате, за да отговорите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 членове на парламента, които ми зададоха въпрос. Това е ограни... доста малко време за мен. Обещавам ви, че ще получите отговор от мен писменно малко по-късно. Така че не се притеснявайте, ако сега не ви отговоря по начина, по който бихте искали. Много от въпросите бяха свързани с инициативата за пътния транспорт, която в момента се обсъжда в съвета и която скоро ще бъде обсъдена в Европейския парламент. Престоят дискусии, така че не искам да предрешавам изхода им. Това е част от компромиса, до който искаме да стигнем. Желаем да постигнем възможно най-добрия резултат. Бих искал да кажа, че аз многократно съм се срещал с а, полски работници, и много добре зная какви са безпокойствата им. В някои отношения обаче а, мненията ни се разминават. Да, ние смятаме, че като цяло ще има значително намаляване на административното бреме. Да, да, знам, но вие упоменахте а, полските работници. Разбира се, че и за останалите това също е буди безпокойство. Но исках да кажа, че да, ще бъдат приложени някои от елементите, които предлагаме и те може би ще доведат до малко повече административно бреме, но то ще намали а, времето и средствата, които са а, необходими. Така че в значителна степен ще улесним работата благодарение на цифровизацията. На въпроса за инвестициите в източна Европа. Да, механизма за свързване на Европа имаше за цел да свърже по-добре източна Европа с западна Европа. Погледнете разпределението на средствата. Ще видите, че парите разпределени за източна Европа са много повече, отколкото тези за западна Европа. Проблемът е исторически. Проблемът е, че връзката между изтока и запада не беше толкова интензивна, колкото е в Западна Европа. Така че това е една възможност да изградим тази връзка. Затова ползваме и кохезионните фондове, ще използваме и механизма за свързване на Европа за в бъдеще, за да засилим връзката между Източна Европа и Западна. Аз също идвам от тази част на Европа, така че държа на тази цел. на въпроса за схемата за търговия с емисии в въздухоплаването. Накратко, бих искал да кажа, че комисията направи предложение и аз го подкрепям изцяло, разбира се. Ако след дискусиите в парламента текст изглежда друго яче, ще трябва да го подкрепим, но аз лично предпочитам да се приеме предложението на комисията. Това, което е важно, е да имаме солиден резултат. Разбирам, че някой смята, че системата на ИКАО не е достатъчно силна, за да обхване всички емисии. Но нека да приемем всички възможности. Нека да изготвим една добра система на ИКАО, която да води до очаквания резултат. Честно казано, функционирането на паралелни системи не е добра идея. Не искаме европейските превозвачи да бъдат третирани различно от неевропейските такива. Относно пристанищните съоръжения, както вече казах, изготвихме оценка на въз действието. Възнамеряваме да излезем с предложение тази година. А за сярата ще бъде разгледана в контекста на пристанищните съоръжения. Тази директива трябва да се модернизира, за да може да бъдем надежни за нашите световни партньори. Относно комбинирания транспорт и недостатъчното време. Мисля, че ще имаме отговор по-рано тази година, не в края, както очаквахме. Не искам да ви обещавам нещо, което в крайна сметка няма да се реализира, но тъй като питате, очакваме резултат през ноември и така ще можем да излезем из предложение. На въпроса за Западните Балкани и споразумението от Трир. Години ни от не да договорим това споразумение. Надяваме се, че сега ще имаме по-координирано действие на финансирането в инфраструктура в Източна Европа. Смятам, че това споразумение, както и инструментите, които ще бъдат създадени чрез него, ще ни помогнат, за да имаме по-добър резултат в Западните Балкани. А въпросът за евровинетките. и как да се комбинират различните видове транспорт в този контекст, бих искал да кажа, че Трябва да се прави разграничение между видовете транспорт, но да не се забравя, че те много често се допълват. Ще разгледаме тази възможност да включим всички региони. Изготвили сме различни проучвания по въпроса за данъчното облагане на различните видове транспорт и в случая не се базираме само на един аспект, а взимаме предвид данъчното облагане върху различните видове транспорт. Това е отчетено. Uh, Интелигентните тахографи и въпросът за шофирането. Както знаете, в Европа гледаме много на сериозно на личния живот. Европейците много държат на личния си живот. Това е част от нашата европейска идентичност. Искаме да имаме ясни правила, като същевременно гарантираме високо ниво на защита на личния живот. Цифровизацията също засяга въпроса за личните данни. Този въпрос възникна в контекста на вътрешния пазар. Единият цифров пазар не е отделен от вътрешния. Страхувам се, че всъщност имаше и въпрос за споразуменията в областта на въздухоплаването. Uh, Упоменахте и социалното измерение. Когато водим преговори, ние имаме мандат за преговори. И в този контекст разглеждаме устойчивото развитие, социалното измерение по време на преговорите с третите държави, така че не забравяме тези моменти. В началото говорих за нашите договорки, които ще ни дадат достъп и до съответните документи. Уверявам ви още веднъж, че хората от нашата служба винаги са готови да ви предоставят информация, ако се нуждаете от такава. Съжалявам, превиших времето си. А на тези, на които не успях да отговоря, ще отговоря писменно. Благодаря, господин Хололей за това, че ни дадохте храна за размисъл в начален етап на тези законодателни актове сме и като са законодатели бихме искали да кажем, че не трябва да се забравят трите аспекта, които упоменахте за въздухоплаването, а относно евровинетките очакваме да имаме трайно решение в това отношение, а по останалите въпроси, и тук поглеждам колежката, която работи по директивата за командироване на работници, да, ние сме в самото начало на дискусията. Ще продължим и по-нататък. Не се притеснявайте, ще имаме нови възможности. Благодаря господин Хололей за това, че посветихте толкова много време за нас и че играхте с нас пинг-понг. Thank you very much for your attention. I really appreciate that. Thank you. Благодаря ви и аз. Ще се видим отново в 15 часа.